Уважаеми дами и господа, здравейте! Добре дошли на нашето заседание. Ще говорим за споразумението за асоцииране с Грузия. Но сега имаме възможност да говорим с Климкин, външния министр на Украина. Ще говорим за ситуацията в страната. През уикенда, според мен, новините не бяха много обнадеждаващи. Ако съдя по реакциите, след разговорите с Путин, на Юнкер и на Меркел, не мисля, че има нови идеи за преодоляване на кризата. Президента на Руската федерация даде интервю вчера вечерта по германската телевизия. Като го взема и него предвид, не смятам, че има някакъв напредък. Хора биват преследвани, обстрелвани от руски войници. Знаем всички, че това не е правилно. Но класическият аргумент гласи опазване, запазване на малцинствата, исторически исторически традиции, миналото се използва за оправдаване на военни действия, Не съм чул официално мнение от германския канцлер. Но има опасност за Грузия и за Молдавия. Има такива намеци. Виждаме, според мен, ясна стратегия в тази насока. Може би съм прекалено песимистичен, но не зная как може да се интерпретира факта, че Русия отиде на Г-20 срещата с 6 кораба. Това е обаче вид менталитет, начин на мислене, който стои зад всички тези действия. Господин външен министр, Както знаете, в Европейския парламент, заедно с Радата, ратифицирахме споразумението, ратифицирахме договора. Договорът въжи и бива прилаган и нямаме намерение да се дистанцираме от него. Затова ви моля да поемете думата след което ще имаме възможност за кратка дискусия. Уважаеми господин Елмар, уважаеми депутати на Европейският парламент, дами и господа, Както винаги, за мен е огромно удоволствие и голяма чест да говоря пред вас благодаря, Елмер, за тази възможност да говоря днес пред вас. Вижте, много от вас, много от колегите, които познавам, с които се срещнах точно след парламентарните избори, много от вас ми подкрепиха. И това е точно правилната терминология. Вие ни подкрепихте като наблюдатели по време на парламентарните избори. Резултатът не, е- не беше просто ясен, той беше възхитителен. Повече от 80% от украинците гласуваха за европейската ориентация на Украина, подкрепиха проевропейските партии и това, което е най-важното. Няма разлика между географията, между възприятието. Хората гласуваха с мнозинство в географски региони, в различните географски региони за нашата европейска интеграция за нашата европейска ориентация. Сега имаме огромно предизвикателство да проведем съответните реформи, защото имаме много малка възможност, но уникална възможност. Не само поради руската дестабилизация на Украина, не само за това трябва да спрем реформите, напротив, му обратното трябва да ги продължим с ясен ангажимент. Коалиционното споразумение е много амбициозен, уникален документ, където сме заложили всички критични реформи. Те трябва да бъдат приложени в близко бъдеще с цел да се приложи и в споразумението за асоцииране. В много отношения вие подкрепихте целият процес, процеса на преговорите за споразумението за асоциация и ратификация. Пожелавам всичко добре на нашите приятели от Грузия, които тези дни имат възможност да подкрепят, да се обявят за европейски стандарти и европейски ценности. Какво ще е за нас? Какви ще са основните идеи за бъдещите реформи? Те ще бъдат организирани около четири основни приоритета – това ще бъде борбата срещу корупцията и то не само в смисъл на подобряване на законодателството, а също така и по отношение на прилагането, на правоприлагането, борба с корупцията, в смисъл такъв, че да се помогне на хората и на економиката да достигнат европейските стандарти. Реформите ще засягат и децентрализацията, защото ние ще приложим нова система, в която хората ще, пое, ще имат повече е, свобода, но и повече отговорност. Ще се реформира данъчната система, е, системата ще бъде сходна на полската. Естествено, реформите ще засягат и доброто финансово управление и върховенството на закона ще има промени в съдебната система в Украина, промяна на сектора за сигурност. Аз започнах своя ден днес с подписване на споразумението за, за помощ, за европейска помощ в областта на областта, в, в областта на сигурността. Ще има Европейска мисия, която ще ни помогне за, за реорганизиране на цялата система, защото ако попитате украинците какво, в какво вярвате, в полицията, в съдебната система, отговорът ще бъде не. Отговорът по-скоро ще бъде в посока ценности и църква. Но основните институции, институциите в сектора за сигурност, те трябва да бъдат променени, за да се възвърне доверието на хората. От тях ще има економически реформи. Те ще бъдат описани в бъдещото споразумение на коалицията и ще имаме съвсем ясен график за приложението на тези реформи. И моята мечта е да получим ангажимент от Европейския съюз във, всеки, във всяка област, да имаме европейски екип във всяко министерство, да, да разчитаме на европейски експерти на местно равнище. С такава помощ ние във всички случаи ще успеем да проведем всички ключови реформи. Но този процес ще е възможен ако никой не иска повече да дестабилизира нашата страна. В Донецкия Луканск има хиляди руски войници заедно с терористите. Те контролират ситуацията в тези региони. Стотици, и повтарям, стотици въоръжени е, бронирани автомобили, военна техника има в тези региони танкове, ракети, калашников, автомати. Те се разпространяват и на черния пазар. Все още имаме украинско-руската граница. В Донецк и Луганск обаче няма истински контрол. Има наемници, които идват през границата, има военна техника, която преминава границата. Ние от наша страна е, сме твърдо решени да спазваме Минския договор и смятаме, че само деескалация на ситуацията на място ще ни помогне, защото става дума в крайна сметка за оттегляне на руските сили до 15 км от границата. Надяваме се на истински пробив. Имаме около 5000 заложника, които биват държани при нечовешки условия. Те страдат и в момента, особено с приближаване на зимата, тяхната ситуация се влушава. Но също така имаме и политически затворници в Русия, както например нашите герои. Пилота Найден Савченко – и много други, които не са само в руските затвори, но са взети като заложници от, от украинска територия. Те са отвлечени с закрити очи, с завързани очи. Тази ситуация се влушава, ситуацията с човешките права, особено след 2 ноември След е, събитията в Лугански Донецк, така наречените избори, когато се опита избирането на президенти в Лугански Донецк с помощта на руската страна, така се създава замразен конфликт. Но всеки тук трябва да разбере, Донецк и Луганск не могат да бъдат стабилизирани или да бъдат разглеждани като преднастрови или като а, други региони, в които в крайна сметка ситуацията се влушава, защото влиянието на Русия е много голямо. Тези региони ще бъдат допълнително дестабилизи... дестабилизирани, независимо от нашите усилия. Важно е европейците да говорят с един глас. Не бива е, европейците да бъдат разединени от Русия. Така че съм изключително благодарен на всеки от вас да се повтаря тази полит... това политическо послание. Трябва натиска върху Русия да продължи, да, а именно натиска да се спазва Минско, Минският договор, да има примирие, да има преустановяване на огъня. Защото всеки ден умират наши, наши войници, те умират от гранатите на терористите. Ние само отговаряме на терористските обсади. Вчера загубихме още 6 човека. А има хиляди случаи на накърняване на примирието. което подкопава доверието на гражданите в, Дуганск, в Донецк и Луганск. На този фон искам да ви кажа какво ни трябва. Трябва ни ясно послание от Европейския съюз за подкрепа на европейските реформи, за техния успех. Трябва ни ангажирана подкрепа за Украина в смисъл на военна и техническа помощ. Аз не говоря за тежки оръжия. Разбирам чувствителността на въпроса, но ни трябва решителност в смисъл на санкции и в смисъл на укрепване на военните способности. И това е всъщност, което искам да кажа. Ние няма да отвръщаме с сила, с военна сила, на, на събитията в Лугански Донецк. Това са нашите хора, които страдат от терористите там. Нашият начин на мислене е да се погрижим за тези хора, защото дори и на фона на събитията на Донецк и Луганск, дори и факта, че сметките за електричество в тези региони не се плащат, ние решихме да не прекъсваме електро- и топлоподаването, за да не страдат хората там. Става дума за хората. Става дума за хуманитарна помощ за тези хора. Ние изключително високо оценяваме всеки, всяка помощ от Европейския съюз и от държавите членки. но ни трябват вашата ясна подкрепа. За, и то по отношение на всички ключови въпроси на нашия европейски дневен ред. И искам да повторя, наша задача и наш ангажимент е да доведем до успех всички реформи, но това, което ни трябва, е ангажирана помощ от ваша страна, ясен сигнал от Европейския съюз за европейския, европейската перспектива на Украина, на секторна интеграция на страната, на облегчаване на визовия режим за страната. Това е, са нещата, които ни интересуват, но те са важни и за Европейския съюз. Ето, и това не е просто мото. Ние се борим в източна Украина не само за Лугански, Донецки, не само за Украина, а и за безопасността и сигурността на Европейския съюз, за безопасността и сигурността на всички европейски граждани. Защото ако някой се опитва и успее да влуши ситуацията в Донецк и Луганск, това ще бъде не само предизвикателство, това ще бъде истински кошмар за всички нас, не само за Украина, за всички вас. Ето защо ни трябва вашата помощ и вашата решителна подкрепа. Има много други важни събития. като, например, областта на енергетиката, економиката, в тристранен формат ние имахме успех, но само когато Европейския съюз се намеси. Тогава имахме положително решение за енергетиката. Сега до края на март ще продължат доставките на газ. Имаше много важно решение за прилагането на споразумението за асоцииране. Нека подчертая, ние сме много обвързани с това споразумение. Ние няма да променим нито един ред в, този, в това споразумение. То ще бъде приложено с добра воля и добра нагласа. Трябва ни обаче, както казах, холистичен, холистична подкрепа, за да може да работим заедно. Благодаря за вашето внимание. Готов съм да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на господин Бенкович. Благодаря, Елмар. Благодаря, господин министър, за вашето изказване. От името на делегацията за връзки с Украина а, новосъздадена делегация към Европейския парламент, както и от членовете на Европейския парламент, които бяха на посещение в Украина. Бих искал да ви благодаря за организацията на изборите на 26 октомври тази година. Те бяха изцяло съобразени с международните стандарти. Първият ми въпрос е свързан с политическата обстановка. Всички основни проевропейски партии участват в коалицията и в новия парламент. Ние очакваме е, бързо учредяване на радата на Украинския парламент и стабилно мнозинство, за да може парламента да е, встъпи в длъжност и да работи е, сигурно. Втория ми въпрос е свързан с срещата в Г20 в Бризбейн, където, Европе... където руският президент Путин отправи ясно послание към всички присъстващи, е, какви е, реакции, каква реакция очаквате от Русия за бъдеще? И в този смисъл е, очаквате ли да се, прочет, да се, протеч, да се проведе срещата в Минск и е, какво ще бъде бъдещето е, на спирането на огъня, защото има все по-големи заплахи към него. И накрая, тази сутрин вие споменахте, че вие сте подписали съвместно с върховния представител Могерини споразумение по статута на мисията на сили за солидарност. Какви са очакванията на вашето правителство за тази среща? Искам отново да ви уверя в подкрепата на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря. Аз е, високо оценявам това, което ни казахте. Високо оценявам също така факта, че е, е, споразумението е за временни сили е подписано. Бих искала да ви попитам да ни съобщите до каква степен ще насърчите реформата на е, съдебната система, е, опазването на човешките права, това е очакване на вашия народ. Е, това ще насърчи и други реформи, които са необходими в полето на борбата срещу корупцията. Благодаря ви. Ja, dank u uh, wel, ook van, uh, vanwege mijn politieke groep. Благодаря. От името на моята политическа група искам да ви поздравя с добре дошъл тук в Европейския парламент. Е, нашата група ви изказва и своята подкрепа. Е, искам да ви задам два въпроса. През последните дни и последните седмици чухме много изказвания, много интервюта. Оставаме с впечатлението, че е, Путин смята, че Киев е отговорен за влушаването на положението, е, като че ли е, е, са изпратени тежки оръжия в Украина. Какво мислите за тази ситуация? Мислите ли, че може да се постигне устойчиво спиране на огъня, без да има натрупване на военни сили? Е, на второ място искам да кажа, че в е, дълго интервю Путин предлага федерализация на Украина. Е, казва, че това е евентуално решение на конфликта. Вие говорите за децентрализация но в своето интервю Путин споменава че децентрализацията и регионализация са синоними на федерализация. Има много федерални страни в Европейския съюз и много ясен пример е Германия, както и моята родина Белгия. Това са федерални държави. Е, как си представяте децентрализацията на Украина? Каква е вашата гледна точка? Има ли разлика между децентрализация, регионализация и федерализация? Thank you, Благодаря, господин председател. Добре дошъл в Брюксел. Ние високо оценяваме това, което каза и основните линии, които очертахте току-що пред нас. Не пожелаваме ви успеха в процеса на реформите. Въпросът ми е свързан е, с това, че все по-често се говори за нарушение на човешките права в района на Украина, окупиран от е, е, Русия, като например в Украина. Господин министър, по различни поводи сме чували, че има все повече доказателства за заплахи и преследвания на граждани на Украини, които са дръзнали да се противопоставят на дейностите на Русия в Украина и е, на граждани на Украина, които искат е, да е, живеят, съобразявайки се с украинската конституция. Е, тези е, действия е, са абсолютно явни спрямо украинските татари. Да не, да не говорим за някои дейности а, срещу украински медия. През януари 2015 година е предвиден крайен срок за регистрация на а, медии и съответно те трябва да цитират своите източници. Какви са вашите критерии за взаимоотношенията ви с Крим и според вас какво трябва вие да направите за закрила на гражданите и за спазване на международните ангажименти на всяка страна, включително и на Руската федерация? Благодаря ви. Ευχαριστώ κύριε и... Благодаря, господин председател. Господин министър, Вашето правителство спомена различни дейности, които се предприемат на цялата територия на страната. Но последиците през този период са трагични и много сериозни. Вие приемате ли, че ще се стигне до необходимост от хуманитарна помощ за този район? Господин министр, ясно е, че населението страда, че те не получават хуманитарната помощ, която им е необходима. Ясно е, че властите трябва да вземат отношение към това и е, трябва да има същинска международна подкрепа за това. Е, е, при тази ситуация се създава високо напрежение и бих ви помолила да ни кажете Предвид последните събития, какво ще правят украинските власти? Какво ще направи украинското правителство? Продължавате ли да не предоставяте хуманитарната помощ, която е необходима? Uh, още една минута и изчерпваме списъка на изказващите се. Съгласни ли сте? В противен случай няма да можем да се оправим. Frau Hams. Госпожа Хам, след първия кръг на дискусията. Въпросът ми е свързан, обаче отива отвъд. Има ясна необходимост от хуманитарна помощ извън Донецк и Луганск. Така че какво може да направи Европейския съюз, за да подобри хуманитарната помощ за онези, е, които е, живеят в е, много по-далечена област на Донбас и които изключително много се страхуват от настъпващата зима? Сега международната мисия от Международната организация за търговия и развитие едва не претърпя крах. Това е много важен инструмент, поне от гледната точка на Запада. Какво можем да направим, за да може тези мисии от наблюдатели да работят? Minister, mentioned... Благодаря, господин благодаря. Господин министър, вие казахте, е, че всеки ден загиват украински войници около Минск и Луганска. Ние знаем, че наближават танкове и артилерия. Поне така се предполага в западната част на Украина. Вие смятате ли, че е, споразумението от Минск е устойчиво? Е, трябва ли по-голям контекст, по-устойчив контекст, за да се гарантира мира. Е, освен това, миналата е, седмица е, имаше много цифри, които съобщават, че битката за Новорусия не е приключила, че всъщност смятате ли, че преценката на Запада за ситуацията е реалистична и съответно реакциите адекватни? Вие споменахте ли, е, че доставките на оръжия е чувствителен въпрос. Ако Русия реши да нападне, е, каква ще бъде реакцията на Украина? И последния ми въпрос. През втората половина на ноември вниманието беше обърнато към Иран, е, но обаче трябва да обърнем внимание на Русия. Нараста напрежението с Иран. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, as uh, Mr. Plankovic has just pointed благодаря. Както каза господин Пленкович, група международни наблюдатели от Европейския парламент бях в Украина за последните избори. Аз бях част тази делегация. Много неща научихме. Но има два проблема, които много ме вълнуват и ще ги задам на външния министр. Каква, от каква помощ имате нужда, за да осигурите решаването на проблемите с отоплението в страната. И какво можете да ни кажете за разследванията на катастрофата на малайзийския самолет? Аз самият съм сред унези, които се чудят какво точно се е случило. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да знам малко повече за малайзийския самолет, който беше свалет, свален. И основният проблем е енергийното споразумение между Русия, Украина и Европейския съюз все още не е подробно, много от подробностите липсват. Бихте ли ни казали малко повече подробности. Благодаря. Изборите не повече, за повечето от нас проблемите в Украина са свързани с Русия. Аз искам да кажа нещо по-различно това, което се казва в Берлин, Париж. Това е инструмент, който може да се използва в новата студена война. Като че ли става дума за една а, пионка срещу Русия. Надявам се, че ще се търси решение за всички а, украинци в рамките на политиката за съседство. Благодаря, господин председател. Господин министър, искам да подчерта още един път, че тук има много приятели на Украина и имам два въпроса. Миналата седмица прочетах, че френският министър-председател каза в Националната асамблея. Франция е суверенна държава, която взима суверенни решения. Тя ще достави мистралите, ако имат трайно споразумение. Какво ще отговорите на френския министр-председател? Още един въпрос. В Украина има много политици, които биха а, предпочели преговорите да се водят по женевски формат, а не в мински формат. И аз искам да попитам, смятате ли, че прекратяването на огъня все още е в сила? Гледайки ситуацията в Украина, много се тревожа не става дума само за властта, за административната власт. Говорихм за избори в страна, в, в която има нашествие. Половината от населението не е гласувало. Когато говорим за 80% украинци, които гласуваха за Европейския съюз, Всъщност ние говорим за 52% и за източна Украина гласуващите бяха, гласуващите бяха много по-малко. Властта и Съюзът не реагира в един критичен момент, в който самото съществуване е заложено на карта какво може да направи украинското правителство, за да предприеме категорични действия в полза на Украина. Господин министр, благодаря за изложението. Много е много се радвам, че сте тук. Знаете много добре, че една от най-големите опасности е информационния вакуум и в Европейския парламент. Ние сме благодарни за всички контакти, в това число и с посолството. Виждал съм много хора, които държат на бъдещето. Вие Споменахте за реформите и амбицията ви да ги осъществите. Ние ги подкрепим. Въпросът ми е как смятате да поддържате контактите с Европейския съюз. Ще има ли специална служба или лице, което да предоставя информация за реформите на Брюксел? Благодаря, господин председател. Господин министър, много съм ви благодарен, че ни представихте приоритетите на новото правителство, което ще встъпи в длъжност след изборите. Споменахте на първо място борбата срещу корупцията. Каква, какъв е коментара ви по това, че Изборите са били платени от Коломойски и изборите и, и други избори също са били изцяло платени от Коломойски. Павел на Штумата. Много благодаря за големия брой прекрасни въпроси. Ще ми трябват няколко часа, за да отговоря на всички тях подробно. Ще започна с най-важните. Ще се опитам да обединя някой от тях. Най-напред по оформянето на коалицията и дали трябва да бъдат включени всички основни партии. В момента всичките пет проевропейски партии участват активно в процеса. Всички потвърдиха своя ангажимент и всички те участваха в разработване на коалиционното споразумение. Не мога да кажа дали всички те ще участват активно правителството или само ще го подкрепят. Проекто коалиционното правителство има подкрепата и на ПТ. По отношение на срещата в Бризбан. трябва да разберем каква е обосновката е, и мотивите на действията на Русия. Според мен, това е, е геополитическа представа за събитията. Идеята и Украина да бъде поставена под контрол – да не продължава по пътя на европейската интеграция и разбира се много емоционални и нерационални съображения. В този смисъл, онова, от което имаме нужда, за да стабилизираме Донецки и Луганск, е първо да се предприемат а, ясни действия, така както са договорени в Минск смисъл да се договори от, оттеглянето на войските и да се ограничи и след това да се премахнат всички случаи на нарушаване на, при, на прекратяването на огъня. Без това не може да се договаря споразумение така наречените избори на 2 ноември са също така сред пречките. Не очаквам положителна положителни събития, очаквам трудности в процеса на деескалация Именно по тази причина имаме нужда от подкрепата на Европейския съюз. Очаквания към мисията на Европейския съюз, помощта за реформиране на държавната администрация. Първо, възоснова на това, което бъде договорено в Европейския съюз и подготовката на концепция за промяна в, полицей, в полицията, съдебната система, системата на гражданската сигурност, да се види какви, какво е необходимо, за да се изпълни онова, което е договорено и след това да Почне да се изпълнява, като се отчитат проблемите на изпълнението, така че в целия процес а, да се държи сметка за, за сигурността на гражданите. Това е смисълът на мисията реформата в съдебната система и борбата срещу корупцията Разполагаме с пакет закони за борба срещу корупцията. Те са прияти от парламента. Ще започнат да се изпълняват в началото на пролета. Трябва да създаде бюро за борба срещу корупцията. да се създадат специални звена в страната и специален механизъм за наблюдение. Истинската реформа, според мен, ще дойде не с законодателство, а с усещането на украинците, че ман... нагласата и културата на подкупите а са на път да изчезнат. По отношение на съдебната реформа са използвани подходи, които са предложени от съвета на Европа. Основната цел е да се промени системата на съдилищата, защото корупцията е свързана с системата на съдилище. Това е основна пречка и е, сериозен фактор, който спъва е, движението на обществото напред, в това число и бизнеса. Що се отнася до примирието и кой, го, е, и кой е бил посредник, той се задава 20-30 пъти на ден. За щастие, сега е мисията на ОСЕ. Увеличи се броя на служителите, които следят ситуацията на място като се използват дронове на осе. За съжаление, някои от тях са повредени от руска заглушителна техника. Ние предоставихме на мисията 10 бронирани коли и за мен бъдещето е в, е в мащабна мисия с много наблюдатели, които наблюдават цялата територия. Само по този начин може да се постигне устойчиво прекратяване на огъня контрол на руската граница. Що се отнася до федерализацията, регионализацията и децентрализацията, въпросът, отговорът е ясен. Това не е терминологична а съществена разлика. Украина е страна, в която се говорят различни диалекти, в която има различни исторически традиции, но сега страната е обединена. Путин поставя различни предизвикателства пред нас и Целта на федерализацията е не да се гарантира многообразието, а да се попречи да се попречи на централната власт да взима еднолични решения, да не се допуска да има пречки пред европейската интеграция и да не се пречи на реформите насочени към върховенството на закона. Няма как да приемем идеята за федерализация. И нашата идея е децентрализация не само в терминологичен смисъл, а като се дава не само на регионите, а и на общностите и районите повече правомощия и в економическата област, т.е. да им се дадат повече възможности да реализират различни инициативи. Правата на човека в Крим опитвам, всеки ден повдигам този въпрос, защото ситуацията е тежка. Всяка седмица пристигат ужасни новини от Крим за изчезване на хора, особено кримски татари. И след няколко години, е, известно време се намира тялото захвърлено. Хората живеят в непрекъснат страх. Те не могат да упражняват основните си права. Според мен, това трябва да бъде не само една от ключовите точки за Европейския съюз, но и за съвета на Европа и ОСЕ, да се следи ситуацията на място, да се реагира на всички случаи. И моето послание е следното. Ситуацията в Крим се променя. Имам приятели, които живеят все още в Крим, които не могат да напуснат да напуснат страната по семейни причини. Изпратиха ми обикновен лозунг Кримска пролет, какво следва. Хората са разочаровани. Някои от тях получиха разумно, така, по-високи заплати от руското правителство, но кримските татари са оставени сами на себе си. Туризмът е на никъде. В Крим има много хора, които зависят от туризма. Ние трябва да решим проблемите им, тъй като това са наши хора, но трябва да кажем ясно как да се постъпи в бъдеще, така че да се решат проблемите на кримските татари. И моето предложение е да се да се поканят лидери на, римски, на кримските татари на заседание на ФЕД. Да се разговаря с господин Чубаев или господин Джемилов, които страдаха по времето на Съветския съюз и сега страдат по същия начин от руската окупация. Въпросът за хуманитарната помощ е много важен. През последните месеци ние се опитваме да организираме доставянето на хуманитарна помощ в Донецк и Луганск. Опитваме се да осигурим пристигането на конвоите, да привлечем Червения кръст. А сега обаче има само руски конвои, в които има нещо, което не знаем какво е. Преди една седмица Опитахме още един път да доставим хуманитарна помощ на хората в Донецк. Това не можа да стане, защото терористите под руски контрол просто не ни допуска да осигурим каквато и да е било хуманитарна помощ. Те се притесняват, че това може да промени нагласата и менталитета на хората, защото те ще разберат кой ще се грижи за тях на тази територия. Съгласен съм с вас, трябва да осигурим повече хуманитарната помощ, дори и за териториите, които не са окупирани от терористите в този смисъл. Двустранното сътрудничество с Европейски съюз е много важно. Мисията на Европейския съюз се развива много добре, но мисия е, но мисия наня на два е, гранични пункта не е особено ефективна. руснаците просто не са в настроение да им разрешават да контролират границите. Те трябва да останат на два гранични пункта, просто като наблюдават ситуацията. Но дори и там но дори и така те видяха много неща. В това число много лица с боеприпаси, които преминават границите. Видяха и много камиони, пренасещи очевидно военна техника. И всички доклади са на уебсайта на мисията за наблюдение. Устойчиво ли е споразумението от Минск? Да, разбира се. Ние не можем да не се придържаме към това споразумение, няма друг път напред. Всичко останало ще доведе до влушаване на конфликта. Можем да спекулираме с часове дали действията са адекватни, и дали европейските действия са реалистични, но Европейския съюз трябва да има ясна линия не само по отношение на санкциите. Сан, санкциите са само един елемент, само, е, е, само един от само една част от инструментариума. Трябва да е ясно във всички двустранни контакти, че стабилизацията е предварително условие – няма не е възможно ситуацията в Лугански донес да бъде замразена. Що се отнася до трагичното сваляне на малайзийския самолет, холандска делегация посети района заедно с представител на холандския прокурор – след трудни консултации осигурихме възможността да бъдат събрани някои от отломките на самолета, което би трябвало да е полезно за целите на разследването. Аз обаче смятам, и това беше и моята инициатива, че на холандските приятели трябва да им се даде възможност да се извърши разследването. Това е правилно от политическа и морална гледна точка. Решението е правилно и в крайна сметка се надявам, че ще имаме прозрачен и безпристрастен доклад. Не само за трагичния случай, но и източниците. И според мен е много е важно извършителите да бъдат изправени пред правосъдие. Не само да се намери истинската причина. Идеята за отоплението и газовите доставки, тук няма нищо тайно. Всичко е пределно просто. Много е важно, че успяхме да успеем с помощта на Европейския съюз. Сега можем да купуваме известно количество газ по цена заложена в договора. Само след предварително плащане, ако имаме нужда от 1 милиард кубически метра, можем да ги предплатим. Ако имаме нужда от 2 милиарда, това ще купим. Но не бива да тълкувате погрешно това споразумение. То е до края на март. Това не е ново споразумение за справедлива цена и с ясна идея как да се върви напред. Завели сме дело в арбитража и би трябвало от, от арбитража да дойде справедливо решение на тази основа да се сключи нов договор, основан на справедливи пазарни цени с гарантирани доставки. Това е важно за нас и за Европейския съюз. Що се отнася до Мистрал, и тук нещата са пределно ясни. От в самото начало казах, че доставката на Мистрал противоречи на политическата логика, противоречи на кодекса на поведение на Европейския съюз. Тази доставка трябва да се разглежда не в контекста на подкопаването на сигурността, а в контекста на укрепването на сигурността. Така че нашите френски колеги би трябвало да намерят ново решение за Мистрал, но не бива да го доставят. В крайна сметка това ще подкопае не само нашата сигурност, а и сигурността на Европейския съюз. И това е моето послание за Женева. Аз съм поддръжник на женевския формат. Аз се опитах да организирам втората среща по този формат и Европейския съюз да има право на глас, също така и Съединените щати да, са, да присъстват на масата. Това е пътя напред. Руснаците нямат желание за това, но аз ще работя за това решение. Идеята, че само 50% са гласували на изборите, е пределно ясна. Звучи, може би, парадоксално, но много украинци казват, че са били наясно със своя проевропейски избор и с проевропейски резултат от изборите и са били толкова сигурни, че не са отишли да гласуват. Ако погледнете резултатите от изборите, не само в Киев, не само в Южна Украина, не само в Източна Украина, резултатът е много ясен. Има категорично мнозинство за проевропейските партии. Няма голям регион в Украина, в който опозиционният блок да е спечелил изборите. Аз лично бих искал да има по-висока избирателна активност, но ние тук се доближаваме до европейските стандарти, доколкото разбрах избирателната активност за Европейския парламент е винаги под 50%. В Украина е повече, но ние искаме да привлечем обществото по-активно в политическата област. Как смятаме да поддържаме контакт с европейските институции? Ще има специална дейност, специална функция за координиране на тази информация. Имаме специално бюро Европейска интеграция – където работят служители, които разработват програмата за изпълнение на споразумението за асоцииране, за различните форми на подпомагане и за контакт с институциите. Винаги съм говорил за това, че европейската интеграция не е част от нашата външна политика, от част от вътрешната ни политика и реформи, външният министр си е там, така че винаги можете да се обърнете към нас. Така че няма никакъв проблем. Идеята за, за кампанията, която е била финансирана от бизнесмени или олигарси, това беше публикувано и в украинските медии. Разследванията никога не доказаха, че е имало такова нещо. Кампанията всъщност беше проведена по телевизията, при това доста скромно. Така че в този смисъл това беше демократична проевропейска кампания. И за мен в това има символично значение. С това ще приключа и се надявам, че успях да отговоря на въпросите. Искам също така да изразя още един път благодарността си за възможността да разговарям с вас. Благодаря много за подкрепата. Всъщност, ние сме достигнали до момент, в който всяка помощ е добре дошла. Много са въпросите, от които имаме, по които имаме нужда от помощ. Сектор на интеграция, изпълнение на споразумен за асоцииране – и разбира се много други въпроси в дневния ни ред. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за това изявление, благодаря за вашите отговори, желаем всичко добро на Украина. Надяваме се че разбирате ние ще подкрепим демократично избраното правителство в Украина. Колеги, както разбирам, може да преминем към точката за Канада. Аз искам да се сбогувам с министъра, така че давам думата на Чарлз Тенок за доклада по Канада. Колегите, ако обичат да се споразумеят, кой да поеме председателството. Trying to figure out. Thank you. Okay. Okay, dear colleagues. Колеги, моля да заред да продължим работата на комисията. А, онези, които искат да продължат да обсъждат а, дискусията с а, украинският министр, сега минаваме към точка 6 от нашия дневен ред. Споразумението между Канада и Европейския съюз относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците. Господин Демец Макера. Имате думата. Е, ще извинявам се от името на господин Танок, който не може да присъства по семейни причини, но аз ще представя неговото становище. Колеги, не един път е, ни се напомня за заплахата от е, тероризма и неговите ефекти за Европа и целия свет. Сега последните събития в е, ислямска държава, не трябва да забравяме, че над 3000 европейски граждани се бият в Сирия и Ирак под знамето на Ислямската държава. И за това в, именно в тази светлина трябва да оценим предлаганото споразумение с Канада. Добре съзнаваме, че има противници на това споразумение в този парламент, но бих искал да призова за прагматизъм. Съществуващото споразумение от 2006 продължава да действа, а споразумението, което обсъждаме днес, ще осигури по-добра защита на данните и достъп до гражданите на Европа, ограничено съхраняване на данните, а също така много строги изисквания към целта за която могат да бъдат използвани данните, а също така и процесът на тяхното обработка. Беше а, а, а, предложено това споразумение да бъде внесено за мнение в Европейския съд, но това би добавило, забавило много процесът и би намалило нивото на защитата ние трябва да дадем становище по това споразумение в светлината на въпросите на сигурността и външната политика. Това споразумение осигурява сътрудничеството между Канада и Европейския съюз. Канада е членка на НАТО, споделя нашите ценности и участва в борбата с световния тероризъм и трансграничната престъпност. Именно за това господин Танок е, като докладчик е, препоръчва на комисията да подкрепи споразумението. Благодаря, господин Демесмак. Искам да попитам, има ли друг някой от колегите, който иска да говори? Господин Ковачев е от а, е, НФ. Господин... А, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на колегите за тяхната работа това е в полза с, за борбата с тероризма и международната престъпност. Това ще бъде важна част от нашия инструментариум. Предаването на резервационните данни се оказа много успешно и ще бъде ефективен инструмент в борбата с тероризма и престъпността. Това е ключов елемент от нашите отношения с партньорите ни от Канада. Трябва също така да се посочи, че се отбълща специално внимание на защитата на данните. Гражданите на Европа ще имат право до достъп, на достъп до данните и на право на съдебна защита. Споразумението отговаря на Закона за защита на личните данни на Европейския съюз, и ще укрепи нашето сътрудничество с Канада и ще помогне в борбата с тероризма и международната престъпност, като а, защити а, в по-висока степен трансграничната пренос на данни. Имаме подобно споразумение с САЩ и Канада, както беше споменато. Сега се предлага модифициране на това споразумение. Това е вече факт. Споразумението с Съединените щати, а сега ни предстои да направим същото с поразумението с Канада. Понякога не разбирам на какво се дължи съпротивата срещу това споразумение от страна на някои политически групи. А, спешно е необходимо да се споразумеем а, по този въпрос, тъй като виждаме, че европейски граждани пътуват в Близкия изток и се присъединяват към терористите събитията няма да чакат ние да преразглеждаме нашата директива за защита на данните. Трябва да действаме незабавно. И да ви дам още един пример. Преди две години в България имаше терористично нападение на бургаското летище, където двама души, един австралиец, един от Канада, оказа се, че те произхождат фактически от Ливан и без информацията, която, с която разполагахме, нямаше да може да идентифицираме а, онези, които се тояха за това, това терористично нападение. Затова нека а, обърнем внимание на Комисията по граждански свободи и Либе, че ние а, държим да подкрепим предлаганото споразумение с Канада. Благодаря, Андрей. Мнението беше много ясно. Сега колегата от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря. Нещата са сложни, а, както се вижда. Но мисля, че тук действаме в интерес на гражданите на Европейския съюз. Въпреки това, въпросът е и си остава шекотлив. От една страна имаме и искаме да опазим основните ценности и права в Европейския съюз. Искаме да ги опазим чрез защитата на личните данни, но от друга страна искаме да осигурим и сигурността и безопасността. Мисля, че с това споразумение бележим напредък в тази област. Тук обаче става дума и за това, че в Европейския съюз на европейско равнище няма норми за опазване на личните данни, които да бъдат приложени в подобни споразумения. Тук зависим от решенията на Европейския съд – а Европейския съд критикува някои от споразуменията. За това може би е хубаво да изчакаме малко, за, докато имаме конкретни правила за защита на данните на европейските граждани. Това трябва да се навакса. И така, ние може да прилагаме определени правила при изключване на споразумения със страни от различни части на света. По принцип не сме против тези споразумения, но бихме искали да имаме определени правила, които да прилагаме. Това, според мен, е важно за единството в Европейския съюз. Това е важно и за опасността, пред която всички ние сме из, изправени. Тази опасност в противен случай ще постави под въпрос нашите собствени ценности и ще накърни нашия конституционен модел. Благодаря, господин Асис. Сега госпожа Анеми от името на либералите. Благодаря, господин председател, колеги. Говоря от името на колегата Матис Хако, докладчик Сянка по този въпрос. Значи всъщност тук изразявам нейното мнение, което не е обязателно мое мнение. Маритус Хакен е внесла изменение, с което призовава парламента да не се съгласява с предлаганият регламент и по причини, които тя е излагала в предишни дебати по подобни актове и подобни споразумения с Съединените щати и Австралия. Тя изразява съмнение по отношение на уместността на правните основания. Съмнява се в необходимостта от събиране на големи масиви от данни. Съмнява се също така в, в широтата на целите, за които могат да се използват събраните по този начин данни, а също така се пита дали е достатъчно гарантиран съдебният надзор и възможността за съдебна защита. По всички тези въпроси тя смята, че няма достатъчна сигурност в предлаганото споразумение и нейното мнение, че трябва да гласуваме против него. Али Мари? Господин председател, от 2001 до 2012 следим развитието на тероризма. Смятам, че сме изправени пред абсолютна необходимост да действаме, за да защитим живота на нашите граждани. Тероризмът се развива, разширява се географски, развива се технологически, развива своите нов, нови начини на действие. И ние не можем в никакъв случай да останем пасивни. Става дума за юридически проблеми. Наистина необходимо е да имаме правна сигурност. Но кой ще отговаря, ако станем свидетели на атентати? Кой ще отговори на семействата, които са загубили свои членове? Какво ще твърдим, че ни трябват по-големи правни гаранции, така ли? Пред лицето на надигащия се тероризъм е необходим, а, необходимо да реагираме срещу подвижността и гъвкавостта на терористичните групи защото те използват всички пропуски в нашето законодателство и особено страните, с които ние все още нямаме подобни споразумения. Много е лесно те да минат през страна, където знаят, че данните не се предоставят на онези, които се борят с тероризма. Затова ние трябва да реагираме и да кажем, че все повече страни трябва да има, с които сме сключили подобно споразумения защото по този начин ще контрираме начина по който гъвкаво реагира тероризма. Защото по този начин ще прекъсне възможността на терористите да минават от друга, да отстрани, с които нямаме подобни споразумения. Смятам, че предлаганото споразумение е много добре балансирано и че ще имаме носи много тежка отговорност, ако не го а, подкрепим и дадем възможност на терористите да заобикалят а, съществуващите мерки. Като член а, на комисията Либе а, и като човек, който е следил а, дебатите по този въпрос, знам, че въпроса за споразумението с Канада може би е свързано с някои проблеми, може би по-различни от това, което беше разменете с САЩ. Но тук става въпрос за последователност. Ние не можем да създаваме прецедент. Трябва да сме да имаме няколко основни неща, за които аз сме се съгласили. Ние нямаме европейско споразумение за резервационните данни. Всяка държава има собствено начин по който събира тези данни. Нещата са голяма, в една голяма каша и тя става все по-дълбока. И мисля, че а, въпросът е тук да убедим, наш, убедим нашите граждани, и вчера разговарях именно по този въпрос с мои съграждани. И трябва да кажа, че ако не приемем всичко това много сериозно и ако не бъдем последователни, просто няма да защитим нашите основни принципи. Защото а, ще, по този начин ще направим лоша услуга на Европа и на нашата сигурност. За това аз съм съгласен с Франциско Азис и Мария Десаха. Необходима ни е последователност, последователност не само в парламента, но и в нашата комисия. Трябва да седнем с нашите колеги от комисията Либе, за да възприемем стратегически подход към този въпрос, а не на парче. Ah ja. Wenn es wirklich nötig ist. Когато говорим за тероризъм и за борбата с тероризма и за обмен на данни, тогава трябва да мислим за едно пространно споразумение. Това споразумение тук обаче няма непременно целта за борба с тероризъм. Има други инструменти за тази цел, които са по-подходящи. Затова ви моля да преосмислите решението си. Сега, господин докладчик, а, е, бих предложил да продължим с 4 и 5 едновременно. Няма от докладчика възражения. Добре, тогава продължаваме с гласуването. Кой е Гласуваме електронно. Моля, гласувайте по двата документа. А вие искате а докладчикът има думата. Es atvainojos, nesapratu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Es gribēju pirmām kārtām. Kolēģi, най-напред искам да изразя благодарността на докладчиците в Сянка и а, да кажа, че се надявам, че намираме компромис. И също така трябва да кажа, че трябва да подкрепим европейският избор на Грузия. Така, благодаря. Моля, гласувайте по двата документа. Die Abstimmung ist nun geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 46 за, 2 против, 3 гласа въздържали се. Честито на докладчика и поздравление за Грузия. Документът ще бъде представен в пленарна зала. А сега преминаваме към резолюцията. Има ли колеги, които да искат да се изкажат по резолюцията? Няма. Добре, тогава продължаваме. 35 за, против, отхвърлено. 36-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 20 на 31 отхвърлена. 37 за против, въздържали се, прието е. 38 за, против, въз... за, против, въздържали се, прието е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. Преминаваме към 41 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 43 за, против, въздържали се, отхвърлено. Четиридесет и две. Е. По него също трябва да гласуваме. Кой е за? За. Против. Отхвърлено. Нека проверим тогава. Да проверим 42. Моля, гласувайте за 42 електронно. Die Abstimmung Край на гласуването. 3. 23 на 28 отхвърлено. 46 за. Против. Въздържали се. Прието е. 47. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Проверка. Реклама ангеном. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. С 26 на 23. Трета част за, против, Прието е. 48 за, против, въздържали се, отхвърлено. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено. 54 за, против, въздържали се. Нека проверим 54-то. Das war 54, ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. 55 за. Против въздържали се. Прието 56 за. Против. 56 за. Против. Отхвърлено. 58 за против, въздържали се, прието е. Компромис 2. За, против, въздържали се, прието е. 74. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 75 за, против, въздържали се, ще проверим. 75. Hm? Край на гласуването. 25 на 25 отхвърлено е. Възможно ли е, колеги, ако обичате да запазите тишина? That is nothing new, Jacek, Не е нещо ново, 76 dafür. 76. Против, въздържали се, прието е. 77 за. Против, въздържали се, прието е. 79 за. Против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за. Против, въздържали се, прието е. 86-то за, против, въздържали се, отхвърлено е. 89-то за, не, извинявайте, казва ораторът. 87 за, против. Нека проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 35 на 18. Прието. 88. За. Против. Въздържали се. Прието е. 89. За. Против. Въздържали се. Прието е. 90. За против, въздържали се, прието е. 92 за, против, въздържали се, прието е. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 94 за, против, въздържали се, прието е. 95 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 за, против, въздържали се, прието е. 97 за, против, въздържали се, прието е. Либералите искат да кажат нещо по компромис 4. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа съвсем нещо кратко. Предлагам промяна в абзаца за Русия, когато се говори за Русия, за главния, като за главния актьор. Не искаме да казваме съвсем открито, че Русия има стратегическа роля. Това не искаме като парламент да признаем. Тоест, да не казваме основен ключов играч, а един от важните играчи. Добре, казва председателят. Има ли възражения? Не. Добре, тогава гласуваме по компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласуваме компромис 4. Там има устна промяна. То е т.е. не main actor, а important actor. Мисля, че трябва да подкрепим тази промяна. Разумна ми се вижда. Значи, отново компромис 4. Гласуваме за компромис 4. Против, прието е. 116. 116. Кой е за? 116. is logically after 122. I found it also with difficulty. Да, малко е нелогично разпределението, то е след 122, но така е. Значи гласуваме 116. Кой е за? Против, въздържали се? Прието. Компромис 5. За. Против, въздържали се? Прието е. Компромис 6. За против, въздържали се, прието е. 129 за, против, въздържали се, прието е. 130 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 131 за,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 Изменение 8. За, против, въздържали се, прието е. 9 за, против, въздържали се, прието е. 10 за, против, въздържали се, прието е. 11 за, против, въздържали се, прието е. 12 за, против, въздържали се, прието е. 13 за, против, въздържали се, прието е. 14 и 15 за, против. Нека проверим, колеги. Край на гласуването. 29 на 23 прието е. 17 за, против, въздържали се, прието е. 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 е, то пада, защото сме приели 30, значи 21. 21 за, против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 24 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 25 за, против, въздържали се, прието е. 26 за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, отхвърлено. 28 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 29 за, против, въздържали се, прието е. 30 за, против, въздържали се, прието е. 31 за, против, въздържали се, прието е. 32 за, против, въздържали се, прието е. 33 за, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се, прието е. Първо, за, против, въздържали се, прието е. 2 за, против, въздържали се, прието е. 3 за, против, прието е. 4 за, против, въздържали се, прието е. 5 за, против, въздържали се, прието е. 6 за, против, въздържали се, прието е. 7 за. Какво да променим? 6. Добре, кой е за? Кой е за? Против? Кой е против? Шесто. Господин се изглежда гласува само от името на християн-демократите. Моля, колеги, участвайте. Добре, нека да гласуваме електронно по, точка 6, по изменение 6. It's... Oh, 23 to 31. 23 на 31, т.е. направили сме грешка. Явно сме направили грешка. Ja, ich weiß ja. Wir haben bei Paragraph 3 habe ich ein При трето направих грешка. Значи, при 43-то трябваше да включим и 44-то. Затова, моля ви да повторим гласуването за 44-то. Моля, гласуваме за 44-та за, против, прието е. Добре. А сега за 45-то. Кой е за? Не, извинявайте, казва председателят. Кой е за 45-то? 45-то. Против? Отхвърлено е. Сега седмо. Кой, е кой е за 7? Против? Прието е. Сега гласуваме становището на Инта. Съгласни ли сте да гласуваме онблок? Кой е за? Против? Въздържали се? Те са приети. И сега гласуваме електронно целият документ. Моля, гласувайте сега. Абсолютно ist И съзнам das namentlich Да, да.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 Колеги, ще направим почивка, докато пристигне колегата Мингарели, значи до 5 часа. Bon, chers collègues, je vous prie de... Е, скъпи колеги, е, подновяваме работата с е, седма точка от дневния ред. Това е размяна на мнение с господин Юг Мигарели, изпълнителен директор на Европейската служба за външна дейност за Северна Африка, Близкият изток, Арабския полуостров, Иран и Ирак. Той ще ни говори за последните събития около ситуацията в Сирия и Ирак. Господин Мингарели, най-сърдечно ви казвам добре дошъл и надяваме се сега ще ни осведомите за най-новото във връзка с положението в Сирия и Ирак, от как специалният, специалният спратеник на Штафан Денистура се опитва да организира спиране на огъня, който той нарича свободни зони, за да може да се улесни доставката на хуманитарна помощ и да се спести ценно време, докато международната общност търси решение на конфликта в Сирия. Първият такъв, първата такова спиране огъня ще бъде в Алепо, което е град, заед от революционните сили и обсъден от силите на сирийският режим. Има опасение, че сирийският режим може да използва а, подобни времени спиране на а, огъня. В а, Ирак има важни, важен развой на събитията. А, федералното правителство на Ирак и регионалното правителство на Курдистан е спъгнало споразумение за бюджетни плащания и износът. Ключово решение, за да може Ирак да продължи борбата с заплахата от ислямска държава. Съветът по въпроса на външните работи на 20 октомври призова върховният представител да разработи цялостна регионална стратегия за Сирия и Ирак и заплахата от исламска държава. Искаме да използваме вашето присъствие днес тук, да ни кажете какви политически подходи а, са, се готвят, като се има пред предстоящите обсъждания и обсъжданията за цялостна, цялостна стратегия. Да ни кажете също какво е положението в Сирия и Ирак напоследък и какви са изгледите за стабилността на този район. И искам да добавя също така, бяхме всички на свидетели на ужасните жестокости, най-новата последна жестокост е, срещу, е, включително и срещу сирийски войници и е, заплахата на исламска държава в региона. Разбирам, че съветът не е стигнал приял заключение нито за Сирия, нито за Ирак все още, но ще ви дам думата за около 15 минути да ни въведете в темата, след което ще пристъпим към дебат. Благодаря, имате думата, господин Мигарели. Благодаря, господин председател, господин, а, а, дами и господа. Благодаря за възможността да ви запозная с положението, а, а, с конфликта, който опустошава Близкият изток. Последните жестокости, извършени този уикенд а, от тези варвари, а, ни напомнят а, доколко е необходимо да мобилизираме международната общност, за да се опитаме да ограничим този конфликт. И като казвам да го ограничим преди всичко, чрез да го попречим с военни средства да продължава да напредва, защото те вече контролират близо една трета от Ирак и една четвърта от територията на Сирия. Затова много важно е на първо време да направим всичко възможно, за да спрем тяхния по-нататъчен напредък. И очевидно, без военна намеса. Има коалиция, формирана от американците, в която участват около 60 на страни. Вече от няколко седмици тази коалиция бомбардира позициите на исламската държава едновременно в Ирак и в Сирия и през последната седмица успя да спре тяхното напредване и дори да ги накара да отстъпят. Значи може да смятаме от тази гледна точка, че вече са на лице първите резултати от действията на международната коалиция и то те са по-скоро положителни. Наред с това струва да се отбележи, че трябва да бъде ясно, че тази коалиция не трябва да бъде разглеждана като коалиция на западни държави, начало с американците, а коалиция, в която участват и арабски, и мисулмански страни, в която е, западните страни оказват всякаква възможна помощ на исламските държави, за да попреча на идеята, че става дума за един нов кръстоносен поход. Става дума за коалиция на арабски, главно юсулмански страни, които искат да спрат по-нататъчната експансия на тези варварски а, сили, и с помощта на Запада. И разбира се, а, а, не може да смятаме, че а, едва ли по този начин ще бъде постигната някаква победа а, срещу тези сили, но за сега виждаме, че най-малко техният напредък е прекратен. Всички военни експерти са съгласни, че военно, ударите от въздуха, бомбардировките съвсем няма да бъдат достатъчни за спиране на офанзивата, че трябват сухопътни сили. В Ирак, пък и в Сирия да се търси още някаква възможност. Но в Ирак американците в подкрепата на някои други страни се опитват да трансформират шиитските бригади, които бившият министр-председател Малики бе създал, искат да ги трансформират в иракска армия, но ще трябва все още няколко месеца да минат, за да може да се види дали тези нови иракски сили ще могат да отблъснат, пък и след това да унищожат а, а, а, силите, срещу които са изправени. Разбира се, подобни военни сили, усилия са достойни за а, одобрение, но те не са достатъчни. тук имаме две страни. Една страна е борба с тероризма, другата страна е социална и економическа. Какво се опитваме ние в Европейския съюз да направим? Преди всичко опитваме се да приемем стратегия за борба с така наречените foreign fighters, т.е. чуждестранни бойци, граждани на европейски държави, които отиват в Сирия и Ирак за да се борят, да се бият на страна на исламска държава. За тази цел трябва да работим в тяхно сътрудничество с Турция, защото тези европейски бойци минават главно през Турция, за да стигнат в Ирак и в Турция. Затова трябва най-активно да сътрудничим с Турция, за да може да спрем потокът на чуждестранни бойци, които отиват в този район от Европейския съюз в областта е, се отнася както и до борбата с тероризма, така и до контрола на границите. По отношение на контрола на границите, Европейския съюз заедно с турските власти се опита да действа на регионалните летища в Турция, за да се а, из, създаде бариера от една страна между, между Турция от една страна, Ирак и Сирия от друга страна. Е, това са усилията, в които се правят в момента. Но същевременно трябва да се опитаме да се борим с корените, с причините за този конфликт. И за тази цел е необходимо да се действа и в Сирия, и в Ирак. Сега с няколко думи какво трябва да се направи в Ирак. Трябва да бъде убеден новият е, министр-председател Абабати да води е, включваща политика, и сунитите, и шиитите да участват във властта в Ирак, така че да може разпределението на богатствата на страната да бъде в полза както на и сунитите, така и на кюрдите. За да може, защото една голяма част от иракските сунити в момента се съюзяват с исламската държава. И това е причина за това е сектантската политика, водена от предишния министър-председател Малики, който фаворизираше а, а, много силно шиитската общност, а, което отчая кюрдите и сунитите и а, а, ги потикна да се присъединят към ислямската държава. Днес трябва да се направи всичко възможно. Новият министър-председател от една страна да, да приобщи сунитите към властта и второ да работи с местните власти в Кюрдистан, защото познавате много добре проблема там. Това е преди всичко трансфера на една част от федералния бюджет, който да се даде на Кюрдистан. защото така това е закона за въглеводородните, за, за изкопаемите горива това е също така и това става дума също така и за преговорите за спорните територии около Киркук между федералното правителство и Кюрдистан. Значи новият министр-председател трябва да покаже своята воля така фронтално да атакува тези проблеми, за да може утре общностите кюрска, сунитска и шиитска да работят заедно и живеят заедно в един Ирак. Ако това не бъде постигнато, а, а, а, няма да има голяма надежда да съществува иракската държава, такава каквато я познаваме след 10 на години. А, защото има а, а, сили, които а, са центробежни, могат да доведат до разпадането на държавата и може да си представите какви ще бъдат последиците. В момента а, а, Ирак е в а, процес на преход, економически и политически, а, в резултат на преспоразуменията, сключени преди две години. Ние споделяме също така нашата, нашият опит в доброто управление в полза на защита на правата на човека също така подмагаме инвестициите и търговският обмен, а също така по отношение на енергоисточниците държим да сътрудничим с иракските власти. Това е с две думи това, което се опитваме да правим с иракските власти. Опитваме се също така да ги убедим да бъдат малко по-активни по отношение на бежанците и на вътрешно разселените лица. Знаете, че има над 1 милион е, вътрешно разселени лица, голям брой е, сирийски бежанци в Ирак и до този момент е, багдадските власти не са се заели сериозно с решаване на този проблем. А от друга страна, кюрдските власти се мобилизират за решаване на проблема. Трябва да се каже на иракските власти, че това е тяхна задача да решат проблема с вътрешно разселените лица и с бежанците и с помощта на ООН трябва да се помогне те да прекарат зимата и да оцелеят. Сега положението в Сирия е малко по-сложно, защото не може режима на Асад да бъде наш партньор. значи, съществува така наречената умерена опозиция трябва да им помогнем да се обединят, да се консолидират политически и да се засилят във военно отношение. Но а, а, може спокойно да се каже, че тази така наречена а, умерена опозиция е сравнително слаба, тя е разединена, не може да създаде а, а, така силна единна платформа и техните военни ръководители, така от тях още може, може много повече да се очаква. В никакъв случай не трябва да храним иллюзии по този въпрос и трябва да търсим други възможни изходи. А, а, както казахте, господин председател, опитваме се да убедим а, режима на Асад да спре военните действия, като ги замрази около Алепо, в името на спасяването на населението, което, както знаете, страда от година и половина, но това също така ще се даде климат на взаимно доверие и да се даде възможност за някои по-интересни политически решения. Също трябва да се питаме как можем да помогнем на политическия процес след провала на разговорите, преговорите в Женева 2 преди близо една година. И в никакъв случай не трябва да се лъжем. Трябва да видим дали да продължим да действаме при същите предварителни условия, както до сега като е, дали не трябва а, е, всички да седнем около масата, включително и режима на а, Асад, е, като отчетем, че Асад до сега се държи, не пада с помощта на руснаците и на Иран, разбира се, а, но струва ми се, че ние не трябва да обсъдим този въпрос, като вземем, разбира се, и политически решения защото без подновяване на процеса на политически преговори ще бъде трудно. Трудно можем да си представим, че през идните месеци може да се постигне спирането на касапницата, на която в момента сме свидетели, които близо от 3,5 години продължава в Сирия. Това за Сирия, разбира се, важно значение имат съседните страни, Ливан и, и Йордания, а, а, така силно засегнати, там положението е много силно разклатено от конфликта в съседните им страни. Те преживяват важна, сериозна политическа криза. Ние се опитваме да им помогнем, като им помагаме тяхното развитие, помагаме тяхните основни е, услуги, здравеопазване, образование и така нататък. Включително това се отнася не само за Ливан, но и за Йордания. Ето са в 15 минути, господин председател, това е което мога да ви кажа по този въпрос. Благодаря много, господин Магарели, за вашето встъпителни думи. А сега а, ще дам думата на госпожа Алион Мари за а, изказване. Да, господин председател, искам да помоля господин Мангарали да ни даде своята преценка за явните или тайни влияния на Иран, както върху Ирак, така и върху Сирия, така и спрямо други страни от е, Персийския залив. Благодаря. Ричард Холвит има думата сега. Ричард, заповядай. Благодаря. Благодаря на господин Мингарели е, за казаното от него. Е, една секунда. Благодаря ви е, за това, че ни уведомявате за случващото се. Първият ми въпрос. Аз е, внимателно е, изслушах вашия анализ. Може би много от вас го споделят, но искам по-специфичен въпрос да задам за ролята на Европейския съюз и коалицията, в която участва. Каква е добавената стойност на тази коалиция? Е, коалицията трябва да бъде на широка основа, но все пак ние трябва да знаем, е, ние не само казваме, че действително е, като Европейски съюз сме коалиция и за това, ако обичате малко по-специфичен отговор по този въпрос, чувствителността на различните държави членки по въпросите на вътрешната сигурност и помощта, която оказваме. Единия въпрос, както вие казахте в вашето представление, забавене ефективността на е, силите е, и на сухопътните сили е, доколко ефективно те могат да се справят с ислямската държава, при каква ситуация могат да вземат участие те и каква помощ да се окаже на тези сили. На второ място ние говорим за споразумението между правителството в Багдад и е, е, властите във връзка с приходите от петрола. Преди известно време се говори много за сепаратистските движения в в Кюрдистан, в северната част на Ирак. И не знам доколко съобщението за това споразумение се отрази на приходите от петрол, защото е, е, Ирак е федеративна страна, поради което има и сепаратистски сили в Кюрдистан. Интересно ми е да чуя какво ще кажете. И накрая много се е, говори в Европейския съюз и тук за ролята на Турция. Е, доколко Турция реално е, сътрудничи в борбата срещу ислямската държава. Говорихме за борбата с ислямската държава, с сътрудничеството борбата против тероризма. Въпрос е доколко съществена и достойна за доверие роля роля играе Турция, поне според вас? И накрая продължавате да говорите, че трябва да има сътрудничество с САД в борбата срещу ислямската държава. Аз лично и моята група смята, че САД е потенциален военно престъпник и е, трябва да е, е, имаме предвид това и да преценим доколко ефективно да се борим. Има хора, които имат противоположни възгледи по този въпрос. Трябва да се има предвид какво е направил той до сега, когато преценяваме сътрудничеството ни с САД. Е, това е моето мнение и мнението на моята група. Благодаря ви предварително. Председателя, благодаря на господин Холвит. Господин Демес Макер има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мигарели, за това, че ни запознахте с е, обстановката. 15 минути е много малко време, за да ни запознаете с толкова сложен и деликатен конфликт. Имам чувство, че колкото повече минава времето, толкова по-сложно става положението. И заради това е, трябва набързо да изложим някаква стратегия. Е, въздушните удари на коалицията, е, които целят ислямската държава в района на кюрдите, свободната армия в Сирия, която настоява за нападение срещу представителства на режима на Асад. Вярно е, че ние търсим съюзници и партньори в Сирия, но положението никак не е ясно предвид положението в момента. Това създава затруднения. Не знаем към кого да се обърнем. Бунтовниците и опозицията продължават ли да бъдат активни, е, в каква ситуация се намират в момента, срещу Асад ли се борят, срещу Ислямската държава ли се борят, има ли още е, умерени сили. Евентуално е, има ли е, военни престъпления, които са извършени от тези първоначални опозиционери? Не е ясно. Искам да ви задам следния въпрос. Преди известно време чухме представители на кюрдите тук в Европейския парламент, които настояват да им бъде доставено оръжие. Разбира се, е, че това създава проблем за взаимоотношенията ни с Турция. Какво мислите вие по този въпрос? Освен това, току-що ви беше зададен зададен въпрос за борбата. Как, примерно, нашите съюзници в лицето на режима с на САД. Това е една, един, един, един конюнктурен алианс. Русия също може да изиграе някаква роля. Бихте ли уточнили каква роля може да изиграе Русия, както и други велики сили в този конфликт, като крайната цел е да се постигне решение? Все повече и повече се говори за това. Според вас каква е опасността от евентуално развитие и влушаване на положението в Египет и в Кайро? Има ли ефект на доминото? А освен това, как точно се финансира ислямската държава? Защото ако за съвсем кратко време тя е, постигна много голям напредък, трябва да признаем, че Ислямската държава е съумяла да се самофинансира чрез е, е, незаконна продажба на нефт. Така че, какво можем да направим, е, за да за да се заемем с източниците на финансиране на Ислямската държава. Госпожа Нейц има въпрос. Имаме още около 35-40 минути, затова ако обичате изказвания от не повече от 3 е, въпроси, защото повече от 11 е, е, души са се записали, искат да се изкажат. Благодаря, господин председател. В началото искам да изкажа благодарност на господин Минарели за направеното изложение. Бих искала да го попитам за това какво е мнението му за е, твърденията на някои опозиционери в Иран, които твърдят, че в момента режима на Асад е, е изцяло е, подчинен на Иран. Е, влиянието е, парите и войските от Иран, както и военното командване на Иран, без тях режима на Асад повече не би съществувал. И е, тези е, опозиционери прибавят към тази хипотеза друга много зловеща хипотеза че е, поне според тях и според техните подозрения, някои западни страни не гледат с чак толкова лошо око на това. Ако е, Иран е, се самоизтощи в Сирия, това е добре за тях. Аз лично не вярвам на подобно предположение, защото ми се струва много цинично, но все пак какво е реалното или предполагаемо влияние на Иран върху режима на Асад? Тоест, е, положението както в е, Сирия, е, така и на други места спрямо Хизбола в Ливан, както и в Сирия. Председателят, благодаря на госпожа Нейц. Колегата Лох Билер сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мингарели. В зелената политическа група бяхме поканили представители на неправителствени организации, на гражданското общество, които казаха, че стратегията на Европейския съюз срещу Ислямската държава е стратегия, която осветлява външния аспект, но не се осветлява достатъчно престъплението на режима на Асад и престъпленията вътре в Сирия. И те ни представиха много силни аргументи. Моят въпрос. Как ще осигурите да се чуят гласовете на умерените сили, на гражданското общество в Сирия и как ще ги подслоните тези гласове във вашата стратегия? Е, благодаря. Благодаря. Госпожа Ана Гомес има думата сега. Благодаря. Благодаря, господин Мингарели. Е, благодаря ви за казаното. Първо, трябва да кажа колко жалко изглежда факта, че сме изправени в такава ситуация. Нашите държави членки е, продължават да не могат да организират същинска координирана мисия, за да се справят с подобна е, заплаха и да сътрудничат с техните партньори, където и да са те или американци, или арабски партньори. Е, трябва трябва да е, е, заявим, че е, това е просто позор за нашите правителства и мене ме срам. Искам да ви попитам, когато подкрепяме дейността на господин Стефан Нестарула, който има връзки в Ирак и който според мен има влияние там, имаме повече хора, отколкото преди две години, когато отидох е, на Газиатеп е, това е граничен пук с Сирия, после в Алепо, има, имаше е, е, двама души на ротационен принцип. Това е, това е просто, просто жалко. Жалко, как може Европейски съюз да има подобна подкрепа, политическа или логистическа, както искате я наречете, когато говорим за подкрепата на Стефан Демистур, когато е, се опитва да проведе подобни акции, като тези, които вие описахте в Алепо, в Сирия, за Ирак. Аз подкрепям всичко, което казахте и толкова разбираемото изложение. Но отново, ако нашия посланник продължава да не може да излезе от е, Багдад и в британското посолство да не може да се движи спокойно, да не може да разговаря с Каджи и така нататък, това е същото. Това не е по ваша вина, но отново това е, това е провал. И, и се надявам, че ще можете да кажете на следващия върховен представител, че трябва някаква промяна. Само в такъв случай Европейския съюз ще, ще, ще постигне резултат. Говорим за Иран. Иран също е важен партньор в региона и някои казаха, че в известен смисъл Иран трябва да има общ интерес с нас, когато се определя суни салафистката терористична заплаха. Е, е, е, те, те, те, са част от организацията на Ислямската държава. Дали в Иран може да се търси някаква енергия, някаква синергия? Излиза, че Иран действа в подкрепа на Садат. Поне така може да се стори на някой. И накрая е, слона в аптеката. Слона, е, който е съвсем близо до нас, това е Либия. Либия е много по-близко до нас. Виждаме, че Ислямската държава действа и там, има подкрепа и там. А, и е, ли, Либия е друг огромен провал на Европейския съюз. И никой не иска да го посочи с пръст. Бернаро Лион прави каквото може, способен е, Сигурна съм, че сега служи на О, не, трябва да го подкрепяме, но положението е ужасно. Има ли чуждестранни бойци и в Либия? Какво, какво, каква роля играят Катар и Саудитска Арабия там? И дали е, можем е, да е, просто да възпрепятстваме смъртта на хора в Средиземно море, защото това няма да престане, ако не се справим с положението в Либия. Да не говорим за солидарността с либийския народ. Председателя, благодаря на госпожа Гомес. Господин Юрик има думата сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да ви задам въпрос за християнската общност ние говорим само е, и, и, и имаме предвид е, какво съобщават медиите за жестокостите, е, които са извършени срещу християните, но ние трябва постоянно да държим под контрол е, положението, защото това е една слаба общност, на която е необходима проява на солидарност. Трябва ни конкретна информация, как е, по най-подходящ начин да им е, окажем подкрепа. Ние трябва да ги закриляме. Затова ви питаме какво знаете вие за християнската общност. Благодаря. Петрес има думата сега. Ауштревич. Благодаря, господин председател. Господин Мангарали, благодаря ви от със сърце за това, че е, идвате и ни запознавате от това е, от месеци и години от какво не може да спи вашата служба. Ние знаем кои са причините за това. Е, имам два въпроса към вас. Първо, пламъците около една страна, е, която не беше спомената до сега. Това е Израел. Потока от чуждестранни бойци, мръсни пари и различното влияние от съседните страни Йордания, Ливан и в значителна степен Египет е, е как е, се промени е, диалога по въпросите на сигурността между Европейския съюз и Израел. Израел е единствената демократична страна в този регион. и Има единствени е, основателни безпокойства за сигурността и интереса си. В каква степен вие смятате, че диалога с нас в светлината на промяната на сигурността в региона? Втория ми въпрос е ако страните от Персийския залив имат дълбоки джубове и са способни да финансират е, хуманитарна помощ е, и изобщо е много двустранни операции, в каква степен вие виждате желание от страна на тези страни да споделят и да сътрудничат с Европейски съюз, като имаме предвид големите предизвикателства, особено хуманитарните предизвикателства? Има ли е, чувствителен резултат е, от е, обмена на информация, когато се правят опити да се подобри положението? Мислите ли, че някакъв е, политически интерес от тяхна страна да сътрудничат. Благодаря на Петрас. Госпожа Себаус има думата сега. Заповядайте. Е, благодаря. Е, благодаря. Бих искал да разбера има ли подобрение за хуманитарната помощ, така че тя наистина да стига до местоназначението си? Има нужда от хуманитарна помощ и в съседните страни. И освен това, е, превенцията, ако искаме да победим ислямската държава, трябва да попречим ислямската държава да набира войници. Има страни от региона, които и помагат, но ние също виждаме как европейци отиват в Ирак и в Сирия да се бият. Как може да предотвратим това младите хора да смятат, че Ислямската държава е тяхното бъдеще. Освен това, говорихте за опозицията, за националната коалиция в Сирия. Те наистина ли продължават да са нашият партньор при преговори, независимо от осложненията, които съществуват? Е, казахте, че също така и в Ирак има неща, които се случват. Добре, но смятате ли, че Ирак няма да се разпадне и ще имаме вероятно три страни на мястото на Ирак? Thank you very much, мадам Благодаря, госпожо Себалас. След, следващия Господин Килан, благодаря, господин председател. Искам да благодаря за информацията, която получаваме. Имам два въпроса за Ирак, а също така и Ислямската държава в Кюрдистан. За Ирак, не, вие казахте, че Съединените щати обучават иракската армия. А, а, да, но те вече ги третираха. 20 и 25 000 бойци бяха обучени. Защо смятате, че този път ще бъде различно или че ще има по-голям успех? Втория въпрос за Ирак. Разбираме, че ще има референдум, който ще бъде проведен от кюрдите. Какви ще бъдат последиците за страните в Ирак? Сега, за ислямската държава аз приветствам участието в борбата срещу и ислямската държава. Е, и е, е, сега за Асад и за Сирия, аз смятам, че проблема с ислямската държава е пряко свързан с Асад. Защото всъщност ислямската държава се сформира вследствие на, дейност, на дейността на и, и на САД. Е, сега имало около 3000 бойци, които са се присъединили към е, ислямската държава. Как можем да предотвратим това? Е, използват се социални медии и какви стъпки са предприяти, за да се предотврати непривличането на тези млади хора като бойци? И всъщност какво се случва с родителите? Защото и родителите са объркани, те не знаят как как да се справят с това явление. Какво можем да направим за тях? Благодаря ви. Председателя на господин Кан и последния записал се за въпроса е господин Нарт. Благодаря. Е, Сирия и Ирак бяха с най- прогресивните общества. Там имаше мирно съвместно съществуване е, с е, култура, която служеше за пример в Близкия изток. Сега в момента има нетърпимост. Средната класа на е, и различните общности, нехалуити, руснаци, какви ли не в момента са в отчаяние. Положението им е трагично. Нека да не оставаме слепи към ситуацията в Ирак и в Сирия. Вие споменавате за новото правителство в Ирак и съвсем основателно казвате, че това правителство не прави нищо за бежанците. Да, бежанците са сюнити, е, е, някои от тях са е, християни, но ако малкото от тях са шиити, то тогава те получават помощ. Не може да се промени правителството. Те е точно толкова догматично, колкото беше и правителството на Малик. И при при това положение нищо не може да се направи. Какво прави Европейския съюз при положение, че това е, правителство, което получава помощ от нас, играе ролята си? Това е, е иракско правителство, не само за южната част на Ирак, е, правителство на шиитите. За Сирия. Е, е, в Сирия ние позволихме е, да е, бъде разрушена всяка надежда от страна на опозицията. Тя е много разединена и вече няма никаква надежда. Режима на Асад е един престъпен режим, недостоен режим какво прави Европейския съюз? Създава ли альтернатива? Имаме чувството, че за момента единствената альтернатива е ислямската държава, а сирийското общество беше много развито. Това ли е единствената альтернатива за него? А Турция и Иран, те също играят някаква роля. Трябва да имаме предвид ролята, която могат да играят е, Иран и Турция. И за това ви питам какво правим ние спрямо Турция, какви какви споразумения има, какви възможности за споразумения има. Знам, че въпросът е изключително сложен, тъй като ситуацията е противоречива. Иран подкрепя правителството на Асад, подкрепя Хизбола, докато в Сирия е, има е, и граждански партньори, но не бива да премълчаваме ролята на тези сили. Председателя, благодаря ви. Така, няма други въпроси от страна на депутатите. Давам думата на господин Мингарали, за да отговори на мнозинството от въпросите. Имате около 15-20 минути, така че имате спокойно време да отговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите. Всички въпроси бяха много интересни. Госпожа Алио Мари ме пита как се държи Иран и страните от Персийския залив по този случай. За Иран е сравнително ясно. В Сирия те безрезервно подкрепят Асад и неговия режим и за да отговори и на други въпроси на депутатите. Абсолютно безспорно е, че без подкрепата на Иран Асан в момента няма да е на власт в Дамаск. Няма и сянка на съмнение по този въпрос. Те играят основна роля при, военните, при военното е, командване. Е, според е, военните експерти, веригата на командването в Дамаск в момента в мнозинството са представители на Иран и, и Исламската революция. Значи, без Иран и подкрепата на Хезбола, съотношението на силите в момента в Сирия ще, ще да бъде съвсем различно. Значи, че те са избрали своя лагер. Те ясно са избрали техния лагер. Сега, за страните от Персийския залив, в Сирия не е така ясно. Защото ако днес ислямската държава и други ислямистски групи, като например фронта Асура, са толкова могъщи днес, то е защото в началото са получили външна подкрепа. Откъде идва тази подкрепа? Е, доста вероятно е част от тази помощ да пристига от Близки изток. Доста вероятно е това. Е, е, и то не непременно от националните власти в съответните страни, може и частни източници, като фундации, черитис, както ги наричат, да са изпращали оръжие на лица, които днес се оказват с Ислямската държава или фронтал мусра това е твърде вероятно. Днес е ясно, че страните от Персийския залив се чувстват заплашени от сионитския е, екстремизъм, те са прицел на ислямската държава, на Даеш. Те искат международна подкрепа, за да възпрат и после да разрушат ислямската държава. Така че позицията на страните от Персийския залив търпи развитие. Вероятно е в началото някои от тях да са изпращали оръжие, без да внимават кои са неговите крайни получатели. Но днес, разбира се, те е, разбират, че Даеш е заплаха и за тях, и заради това се трудничат с международната общност в рамките на коалицията в опита си да разрушат ислямската държава. Ролята на Европейския съюз е, в е, коалицията имаме първо ролята на държавите членки и ролята на Европейския съюз. Има 8 държави членки, които искат или да участват в въздушните удари, или да изпращат оръжие. Колкото Европейския съюз като цяло може да окаже политическа подкрепа, за да укрепи коалицията. Как? Е, пътувайки в съседните страни на Сирия и на Ирак – в арабските страни, в Турция и обяснявайки в каква степен е, битката на коалицията е тяхна собствена битка, че те имат интерес да участват в нея, да проявят солидарност с коалицията, е, в противен случай експанзията на ислямската държава и на групи като Фронт Ел Мусра е, ще ги засегне е, в много голяма степен и то в недалечно бъдеще. Така можем да обобщим ролята на Европейския съюз. Ролята ни е политическа. Работим за да укрепим коалицията чрез усилие за убеждение на всички регионални партньори, те да бъдат единни и последователни в рамките на коалицията, а после нашите е, държави членки се намесват по друг начин. Споразумението между Ерби и Багдад Значи ли това, че е, за години е, е, гарантирано бъдещето на Ирак и че няма да се разпадне държавата? В никакъв случай не. Кюр, кюрдите искат да имат независима държава. Нашата роля обаче е да заявим, е, че за момента ние искаме Ирак да остане единна държава, неговата териториална цялост и суверенитета да бъдат гарантирани, да се обясни на кюрдите, че могат да получат широка автономия в рамките на единна иракска държава, която ще защитава техния интерес, като разпределението на богатството и на властта в федералната държава ще бъдат от полза както на кюрдите, така и на други общности. Естествено, че аз съм далеч от мисълта, че това ще бъде достатъчно, за да се съхрани Кюрдистан в е, рамките на Ирак е, за следващите 20 години. Но краткосрочно и средносрочно това трябва да бъде нашата битка. Ролята на Турция. Ролята на Турция беше двусмислена доста време, напоследък се развива. Знаем, че допреди 2-3 е, години е, турците пускаха чуждестранните бойци. После разбраха, че ислямската държава става заплаха и за самите тях, така че сега сътрудничат и с нас, и с други, за да управляват по-добре собствената си граница и да се борят срещу потоци от чуждестранни бойци. Едновременно с това турците в момента се трудничат както с нас, така и с други, за да пресушат източниците на финансиране на ислямската държава особено чрез битка срещу незаконна продажба на нефтени продукти. Така че ролята на Турция се разви в положителен смисъл и това не буди никакво съмнение. Господин Демес Мукер каза, че трябва да подкрепим кюрдите. Да, разбира се. Първо в Ирак, защото днес в Ирак е, кюрдите дават подслон на бежанците, на вътрешно разселените. Те го правят е, много щедро, много великодушно. Аз бях в Екбил преди десетина дни и видях, че регионалната администрация се мобилизира, за да помогне на тези нещастници. Те е, са изправени пред хуманитарна катастрофа, но трябва да се подкрепят и кюрдите в Сирия, защото без е, помощ е, нещастниците от Кубане щяха да познаят една зловеща съдба. Така че трябва да подкрепим и кюрдите в Сирия, когато са застрашени от масово избиване. Сега положението на кюрдите в Турция, то е много по-сложно. Ние продължаваме да разглеждаме ПКК като терористично движение. Въпреки това обаче ние подкрепяме диалогата на правителството на Ердоган, който започна преди известно време с кюрдите. Ние искаме този антагонизъм между правителството в Анкара и кюрдите да се разреши чрез диалог в Турция. Госпожо Нейц, аз отговорих на въпроса ви. Режима на Асад е изцяло на произвола на Иран. Да, аз съм убеден, че без подкрепата на Иран Асад е, нямаше да е на лице днес. Няма никакво съмнение по този въпрос. Заради това, като дойде момента, трябва да видим как да приобщим Иран към голямата дискусия, която накрая трябва да започне, за да дадем нов тласък на политическия процес. Това не е дневен ред. Е, в момента цялото ни внимание е привлечено от е, ядрения въпрос – но в един момент трябва да се види каква ще бъде ролята на Иран при глобална дискусия. Същото се отнася и за руснаците. Аз не подценявам огромните затруднения с Русия във връзка с събитията в Украина, но трябва да признаем, че е, Русия е важен партньор, особено в Сирия. И ако искаме утре отново да има политически процес, който да постигне резултат, трябва руснаците да бъдат на масата и да бъдат част от глобалното разрешение. Лок Билер пита е, как е, гласовете на гражданското общество да се чуят при разработването на нашата стратегия ние сме в е, постоянна връзка с гражданското общество, с умерената опозиция в Сирия. Това никога не е достатъчно. Винаги може да се направи нещо повече, но ви уверявам в нашата воля да направим всичко, за да може гражданското общество и умерената опозиция да допринесат за разработването на нашата стратегия и в рамките на възможното да получат и хуманитарна и нехуманитарна помощ, помощта за развитие, която Европейския съюз иска да развива в полза на цялото население. Госпожа Гомес ми зададе доста неудобен въпрос, не знам какво да й отговоря. Е, посолството на Европейския съюз продължава да се намира в британския лагер в Ирак. Еми това е. Така е. е дали има други варианти? Възможно е. Надявам се в недалечно бъдеще да помислим по други варианти и да видим е, най-добрия вариант за външната служба. Но това е политическо решение и вие знаете. Ербили, дали ще бъде необходимо да има някой? Да, ще бъде полезно. За момента има редовни посещения е, от нашите колеги в Багдад в Ербил но не е невъзможно след известно време нашите политически власти да преценят, че е важно някой да работи в Ербил на пълно работно време. В Ербил имаме важни партньори, и, както вече казах, трябва да им помогнем е, да изпълняват тяхната хуманитарна задача. Е, има и командировани служители на Европейската комисия в Ербил на пълен работен ден, но е необходимо нещо повече. Трябва политически диалог с кюрдските власти. Либия, пак ни критикувате, като говорите за Либия. Какво да ви кажа? Да, ужасно е. Положението е ужасно. Не знам дали има пряка връзка с това, което става в Ирак и в Сирия. Макар, че се казва, че в източната част на Либия има клетки на ислямската държава, но все пак поне според мен проблемът е различен. Господин Юрик е прав, когато казва, че трябва да се занимаваме с е, християнските общности. Верно е, че общностните по принцип имат тежка съдба, били те християни или асидиси но все пак трябва да създадем впечатление у сюнитите, че когато 10 е, християнина е, е, са обект на лошо влияние, това ни отвръщава, но когато хиляда сунити са избити, тогава не реагираме по същия начин. Аз съм съгласен с това, което казвате. Трябва да направим нещо повече за мълцинствата и особено за християните в тази част на света, защото тяхното изчезване ще се отрази трагично, особено за страните, където живеят трябва да се направи нещо повече за тези нещастни общности, да им помагаме доколкото можем, Например, ние е, разговаряме с властите на Кюрдистан в Ербил, особено за християните около Мосинджар, където е имало масови избивания на християни от страна на ислямската държава. Е, после имаше въпрос дали всичко това се отразява на диалога ни за сигурността с Израел когато е, водим политически диалог, диалог по въпросите на сигурността с Израел, ние говорим за положението в региона, ние говорим за случващото се във всички страни. Но е, това не означава, че всички тези събития трябва да бъдат включени в дневния ред на диалога ни с партньорите от Израел, доколко страните от е, Персийския залив сътрудничат с Европейския съюз, ние сътрудничим с тях в областта на контратероризма. Сътрудничим и когато обсъждаме е, финансирането на терористични движения, е, на сионитски екстремистски движения и по-общо ние чуваме тяхната гледна точка за това как е, най-добре можем да предотвратим радикализацията. Те са по-големи специалисти от нас по различни причини и не е необходимо да се спирам по-подробно на тези причини. Хуманитарната помощ. Господин Сабалос ме пита дали можем да отправяме лесно хуманитарна помощ. Отговорът е не. Достъпът е труден. В Сирия е затруднено заради така наречените крослайн, кросбордър. И е, ние, е, позовавайки се на резолюции на съвета за сигурност, се опитваме е, да подобрим разпределението и изпращането на хуманитарна помощ в Сирия. Това е част и от дискусиите и с Мисторан, и с властите в Дамаск. Но е вярно, че се е, създават бариери, особено правителството в Дамаск е, създава препятствия пред, е, по пътя на хуманитарната помощ. Вие сте прави, че в борбата срещу ислямската държава има идеологическа компонента. Ако искаме млади хора от нашите страни да не станат членове на това варварско движение, трябва да се проведе идеологическа борба, да се обясни кои са тези хора, че те нямат е, почти нищо общо с исляма и целта им не трябва да бъде отстоявана от когото и да било. Така че и тук трябва да се проведе битка. Тя вече започна в Европейския съюз. Жилдо Кирков, който е нашия координатор в борбата срещу тероризма, от месеци наред върши интересна работа в тази област с компетентните служби от нашите държави членки, както и страни партньори от региона, но това е област, в която трябва да положим два пъти повече усилия, да се засили контрола по границите, да се направи всичко необходимо, за да може да се определят е, източниците, които привличат млади хора, а също така и е, битка на идеи, като преминем през социалните мрежи, за да отслабим привлекателната сила на тези екстремистски движения върху млади хора, които често са безпътни бъдещето на Ирак, аз не съм врачка и не знам какво е бъдещето на Ирак, но краткосрочно трябва да правим всичко, за да запазим неговата цялост и да не добавяме нов проблем към регионалния хаос, който вече е на лице. Господин Кан пита, защо Съединените щати, които чрез е, е, десетки милиони долари преди няколко години са създали иракска войска, иракска армия, сега ще постигнат по-голям успех. През последните 5-6 години в Ирак министър-председател Малики беше превърнал армията в шитска милиция, така че сюнитите напуснаха армията, и това обяснява в значителна степен събитията около Мусул, когато Ислямската държава влезе в града и е, окупира значителна част от региона. Това обяснява и е, как иракската армия беше разбита около Фалужар и друг град, така че работата на американците от преди десетина години вероятно не е била излишна, но тя беше обесмислена в значителна степен от е, е, политиката на министър-председателя, която е много сектанска. Така че е, дано сега е, настоящото правителство да води политика за приобщаване и сплотяване на цялото общество. Но нямаме никакви гаранции за това. Питате ме какво да правим с Турция. Разбира се, по-интензивен диалог с Турция, за да посочим, че имаме много общи интереси. Първият ни общ интерес е да разбием колкото се може по-бързо ислямската държава. Това е първо заплаха за самите тях, а после да работим и с кюрдите, за да насърчим преход в Сирия постепенно да се стигне до правителство, което отговаря на законните интереси на сирийския интерес и е, който добросъседства с турците, а, с, а спрямо Ирак. Те имат същите интереси като нас по съхранението на единството на Ирак, който да върви по пътя на демокрацията и на правовата държава. Господин председател, надявам се, че отговорих на основните въпроси. Благодаря, господин Мингарели. Мисля, че вие успяхте да дадете много пълен отговор на въпросите. Мисля, че би било полезно за нас да разберем докъде е стигнала ратификацията за споразумението сътрудничество с, между Европейски съюз и Ирак. Мисля, че все още не знаем докъде са стигнали нещата с отделните държави членки. Да, има държави членки, не мога да ви кажа кои, които все още не са ратифицирали споразумение за сътрудничество. Мисля, че те са между 5 и 10 редовно им напомняме това и ще продължим да го правим, тъй като е жалко, че не успяваме да приложим това споразумението, тъй като то не е ратифицирано. Иракският парламент го ратифицира преди известно време. Благодаря. Преди да се присъедини към нас господин Виман. Искам да ви попитам няколко думи за това, което беше казано тук за медийната кампания срещу ИСИС. Те са очевидно много активни и мисля, че постигат не лоши успехи. Нашата стратегия трябва да бъде много консолидирана, за да можем да преодолеем тази тенденция. Благодаря господин Мангарели и до скоро! когато ще обсъдим други актуални въпроси, имащи отношение към дейността на службата за външни дейности. Уважаеми колеги, ще ви помоля да проявите още малко търпение, за да ни представи информация за дейността и заключенията на последния съвет. 5 минути почивка. Okay, uh, dear... Драги колеги, искам да продължим днешното заседание на АФЕД. Приветствам с добре дошли Пьер Вимон, изпълнителен главен секретар на Европейската служба за външна дейност. Той се извинява за закъснението, но е Очевидно, че работата на съвета е продължила по-дълго. Днес след последното Последната информация е екс-анте на госпожа Могерини. Ще чуем първата информация след приключването на съвета. Той приключи пред няколко минути. Дебатът ще, утре ще се съсредоточи върху въпроси, имащи отношение към отбраната, така че няма да ги обсъждаме но ще се занимаем с тях в, АСЕТ и, в АФЕТ и СЕДЕ. За нас ще бъде интересно да чуем основните аспекти на дебата по Украина защото, както знаете, обсъдихме този въпрос с външния министр Климкин. Искаме да чуем и последните новини за близкоисточния мирен процес, заключенията за Ебола. Въпрос, който ще обсъдим следваща седмица в Страсбург. Разбирам, че е имало дебати по ситуацията в Босна и Херцеговина след изборите, проведени на 12 октомври. Сега се създават новите институции, новото президентство и нови власти национално и кантонално ниво. Ще чуем инициативите на германския министър и министър на Обединеното кралство. Искаме да знаем дали съветът се е занимава за въпроса на Юго-Источна Европа. Както знаем и колегата Кукан следи внимателно дебата в Сърбия беше освободен по хуманитарни причини Войслав Шешел. Той се държи по крайно недопустим начин. Опитва се да пусне в общественото пространство риториката и стремежите на Велика Сърбия. Мисля, че това заслужава да бъде осъдено не само от съвета, но и от Европейския парламент. Това е тип поведение, което обвиняем в, от Международния съд не би трябвало да допуска. Освен това, му, той беше, беше му подарена свободата. И така, господин Вимонт, и след това ще проведем дебат. Благодаря, господин председател. Извинявайте много за това, че закъснях, но както беше споменато, съветът по външни отношения продължи по-дълго, отколкото се очакваше, приключи при 10 и 15 минути. Върховният представител в момента дава пресконференция. конференция сега да разгледам съвсем набързо различните точки в дневния ред. Както знаете, най-важната беше Украина. Реши се това да бъде политическия дебат на тази среща. Върховният представител иска да изпробва нов начин за провеждане на заседанията на съвета по външни отношения, като всеки месец ще има един основен акцент върху един от въпросите, пред които са изправени външните министри. Тая седмица беше Украина, следваща, следваща сесия може би Сирия или Украина, но ще видим. Цялата предиобедна сесия беше посветена на Украина. Много интересен дебат, без никакво съмнение. В края му върховният представител се опита да го обобщи с няколко политически заключения. Между впрочем има и заключения на съвета. Те ще бъдат публикувани след няколко минути, но нейните политически заключения са следните. Няма съмнение, че в лицето на Украина Европа е изправена пред сериозна криза и Европейски съюз трябва да бъде дипломатически фактор в тази криза в по-голяма степен, отколкото в миналото. Трябва да предприемем повече инициативи, да бъдем по-активни спрямо Украина и Русия. Тя също така подчерта, че трябва да се позоваваме на документа Минск, тъй като няма друг договорен документ, въпреки че може би е необходимо да дадем нов тласък на усилията, които се полагат в момента. Усилията на ОС и сегашната тристранна група за контакт, която се дава в Минск редовно. Тя има нашата пълна подкрепа. Тя ще бъде и дадена. Госпожа Могерини поч... почерта и че усилията на Европейския съюз трябва да бъдат насочени в две посоки. Първо, възстановяване на мира в източна Украина и всичко, което е свързано с изпълнението на документа от Минск, прекратяването на огъня да се спазва линията на прекратяване на огъня между двете страни, мисията на ОСЕ за наблюдение, граничния контрол между Русия и Украина, хуманитарна помощ. И мнозина подчертаха факта, че тъй като зимата наближава, е възможно да има бежанци в Западна Украина и дори в държави членки на Европейския съюз. Ето защо трябва да бъдем бдителни и да сме готови за действия. И също така, това е въпрос, който вече подчертах, да се опитаме да убедим Русия да спазва документа от Минск. Било то за изтегляне на техниката или въоръжените сили, а също така изпълнение на различните аспекти на документа от Минск и ангажиментите поети от руските власти. Вторият въпрос е подкрепа за Украина по пътя и към реформите. Тук говорим не само за реформите, включени в споразумението за асоциирани. Те са свързани с вътрешните реформи на администрацията, върховенството на закона в Украина и на руските и украински власти да се осигури необходимия капацитет, билото в администрацията, енергетиката, съдебната система и други. Но също така беше споменато от редица държави членки, че е необходимо да се започне, да продължи работата по конституционния процес, започнат през лятото. Под конституционен процес имаме предвид е, всички идеи, свързани с децентрализацията, статута на малцинствата, като руското малцинство, из... реформа в избирателната система и така нататък. Има нужда от напредък в тази област, за тази цел има нужда от ново украинско правителство. И всички държави членки смятат, че трябва да убедим украинските власти да приключат дискусията и разговорите по новата коалиция и да създадат максимално бързо ново правителство, тъй като времето е отрешаващо значение. Третата област на дискусиите беше свързана с необходимостта като, като едновременно с диалога с Русия да остане много твърди и да напомняме на Русия, че ако не се очертае подобрение, ще се ориентираме към нови санкции. Министрите днес решиха да се обърнат към съвета и по-точно Корепер да излезе да излезе с нов списък за украинските сепаратисти. След изборите в Лугански и Донбас, които за нас са незаконни, днес решихме да добавим нови лица в списъка на лица, които са предмет на санкции, било забран, за издаване на визи, било за замразяване на имуществото. Трябва да се споменят още два въпроса във връзка с санкциите. Казахме, че ще продължим да следим ситуацията и при необходимост да предприемем действия, с което искаме да кажем, че е напълно възможно да прибегнем към санкции, въпреки че в момента не предприемаме нищо. Също така, интересен въпрос е Крим. Ние отхвърляме анексирането на Крим. Решенията, които предприехме по отношение на Крим, помните, са свързани с забрана за инвестиции, търговия в е, някои сектори, транспорт, енергетика и така нататък. Ще видим дали е, има нужда от нещо допълнително. Комисията и СВД ще обсъдят това. Що се отнася до Украина? Това е за Украина, след това имаше обяд по време на който обсъдихме мирния процес. Знаете, че след обяд бяха приети заключения на съвета по време на обяда. Върховния представител и някои от министрите, които посетиха района, споделиха своя опит и впечатленията си от посещението. Бих казал, че тук можем да направим следните разсъждения. На първо място, вътрешната политика е от, от страна и на Израел и Палестина, като че ли излизат на преден план. По-конкретно перспективата за общи избори в Израел става все по-близка поради което израелското правителство не се чувства готово да предприеме нови инициативи. Те се доближават до по-радикалните елементи на коалицията. По-нататък правителството Националното единство в Палестина – все по-трудно успява да прикрие разделенията между палестинската власт и Хамас, независимо от усилията, независимо от посещенията миналата седмица. Разделението съществува и в момента това не ни не е източник за големи надежди. По-нататък дискусиите в региона и Нью, е, в Нью Йорк са свързани е, с перспективата от нова резолюция на съвета сигурност на ОНЕ. Тя се обсъжда и за нея много настоява палестинската власт. Тази резолюция би определила срок е, за признаване на палестинската власт на окупираните територии и Газа. Въпросът за проекто, с, въпросът с който е свързан проекта за резолюция е дали ще спечели девете гласа или не. Ако ги спечели, е сигурно, че ще има вето от поне един от петте постоянни е, члена. Как да избегнем това? Как да убедим палестинската власт да води диалог и да измени резолюцията така, че тя да стане приемлива за девете и дори повече членове от съвета за сигурност. По-нататък разширението на движението сред националните парламенти в региона за признаване на Палестина и палестинската власт, което вече се случи в Швеция, но това беше решение на самото правителство. Но и в Камерата на общините в Лондон се взе такова решение и има перспектива това да стане в Испания, Франция и може би дори и други държави членки. Външните министри в по-голямата си част казаха, че тази перспектива постепенно придобива все по ясно очертания в техните страни. Що се отнася до останалото, ще се върна на, съвета, на, на заключенията на съвета. След обяда се занимахме с Ебола. Комисарият Яниди се върна след посещение в трите африкански страни. Той каза, че ситуацията си остава много несигурна, въпреки че има известни подобрения, предимно в Либерия, където броят на лицата заразени с ебола като че ли се стабилизира. Това все още не е така нито в Сиера Леоне, нито в Гвинея и се опасяваме, че нещата може да се влушат и да има нужда от повече лечебни центрове, от по-голям брой здравни работници, но необходимост тези работници да бъдат евакуирани при необходимост. Спомени се инициативата на Германия и Франция за създаване на това, което наричат капацитет на белите каски, т.е. допълнителна специална сила. Всички смятат, че това е добра инициатива, но тя не бива да бъде свързана с риска сегашните усилия да се подкопават от необходимостта за дискутиране на тази инициатива. Всички се съгласиха, че тази инициатива трябва да се обсъжда, но като различен процес и в, различни, в различен времеви хоризонт. За бонс на господин председател няколко министри споменаха изявленията, направен от политическия ръководител на тази страна. В много от тях се каза, че трябва да реагираме. и Ние решихме да се занимаем по-подробно. Решихме да приветстваме инициативата на Германия и Обединеното кралство, което е нов подход към Босна и нова последователност – при изпълнението на условията, които сме поставили на Босна. Вместо те да бъдат предварителни условия, без които нищо не може да се направи, трябва да придадем нов тласък на процеса. И така, възоснова на известно доверие, да се опитаме да потикнем политическите ръководители на тази страна, да предприемат реформите, за които ние настояваме. и с цялото влияние на процеса на разширяване да създадем добродетелния кръг, който да позволи на страната да излезе от трудностите си. Разбира се, предстои много работа, за да се види как ще се изпълни тази нова последователност следващите дни посланници ще посетят Босна и се надя... очакваме интересен доклад, на чиято основа да започнем работа по последователността. Босна. Всички са съгласни, че ситуацията става все по-трудна. Както знаете, дори има перспектива в, за конференции в Матри, Мадрид след няколко дни, където, няколко, където голям брой страни да обсъдят ситуацията. Взе се решение обаче конференцията да се отложи, тъй като ситуацията си остава много деликатна. Всички обаче са съгласни с това, че трябва да се придържаме към идеята, че подкрепяме усилията на специалния пратеник на ОНЕ Бернардино Делеон и в центъра на тези усилия е укрепването на диалог, националния диалог между различните страни. Отчитайки решението на Конституционния съвет, който обяви неодавнашните парламентарни избори невалидни. Следователно, ние трябва да изградим институционална е, мрежа. За тази цел има нужда от диалог. То обаче е много труден, тъй като различните страни не разговарят помежду си и прибягват е, към е, военно решение и оръжията. Така че става дума за това оръжие, да направим така, че оръжията да замъкнат и страните да се върнат на масата за преговори. Реши се обаче министрите да се върнат на този въпрос максимално бързо, тъй като има още въпроси за доуточняване. Да и ние ще се опитаме да излезем с ясни предложения, за да видим как може Европейски съюз да помогне на ОНЕ. Ще спра тук и само ще кажа, че по време на закуската се проведе дискусия по методите на работа на съвета на външните отношения по време на всяка сесия ще се обръща основно на Един въпрос, дневният ред ще бъде по-кратък, за да могат да се подготвят срещите по-внимателно. Документите ще се раздават предварително. И също така се обсъди как да се организира дебатът как да се реорганизира дебатът така, че той да бъде по-активен, по-спонтанен и по-политически ориентиран. Всички са съгласни, че това е необходимо. Всички са предпазливи в оценката си дали това ще успее, тъй като в крайна сметка става дума за време. Те се срещат в продължение няколко часа, веднъж в месеца и освен на месечните сесии на съвета по външни отношения, може би ще бъде необходимо да се проведат други сесии с по-неформален характер. Въпросът е, ще бъде обсъден основно, може би следващата седмица и може би на друга неформална среща, за да видим дали можем да, се задълбочим повече дискусията по методите на работа. Благодаря, господин Бимон. Сега Започваме дебата. Алоис Петерле от името на НП се е записал за изказване. Благодаря за, из, за представянето на заключенията на съвета. Зарадваме не само новия метод на работа, но и акцента върху два върху две необходими действия за придаване на нов тласък Украина и Босна. Мисля, че акцентът върху реформите е много важен – би ми се искало да се обърне особено внимание на доброто управление. Въпросът не е само за Украина и за много други страни, които са наши партньори. И аз мисля, че има нужда от постоянна помощ. Много ме зарадва и това, че е бил обсъден въпросът с Босна и Херцеговина. Време е да се предприеме нещо. След толкова години застой, трябва да предприемем нещо и ми харесва това, за което говорихте. Колкото по-малко участва Европейски съюз, толкова по-активни ще бъдат другите и това няма да съответства непременно на нашите интереси. Е, и аз очаквам разумът, който беше проявен спрямо по, по време на дискусията Сърбия и Косово, да бъде показан и тук. Ще ми се е, работите да продължат в посоката, която вие очертахте. Благодаря. Благодаря. Добре дошъл на господин Вимон. Проведахме много интересни разговори с госпожа Могерини и сме оптимисти. По Украина, имайки предвид, че проведахте дискусия, ако направим сравнение между днешните заключения и предишните и заключения предишни съвети, няма особена разлика. Според вас е, има ли нещо, което да е ново по позицията на Европейския съюз е, към Украина? Да, има някои фактически елементи е, но, що се отнася до, до нашата ориентация, не виждам нищо ново. Говорихте за нов а, тласък на конституционния режим. Да, може би това е нещо ново. И ще ви бъда благодарен, ако коментирате този въпрос. Днес е, чухме, че се подготвят мерки срещу сепаратисти, но в заключенията се говори за незаконните чужди сили в Украина. И те не са отговорност на сепаратистите. И аз за това се питам каква е връзката между тези два въпроса във връзка с санкциите. По Палестина бихте ли пояснили дали външните министри са казали, че перспективата за признание, за признание във Франция, Испания и така нататък, дали това е в дневния ред или пък е намерение, имайки предвид посещението на госпожа Магирини в региона. Каза ли се нещо за нейния коментар за Палестина? Е, каква е реакцията на външните министри? Накрая по Босна и Херцеговина. Аз мисля, че ви казахте, че съвета ще се върне на тези въпроси има инициатива от страна на Германия и Великобритания. Тя прията ли беше, изменена ли беше или пък ще се обсъжда допълнително. Каква, какъв е статутът на тази инициатива в светлината на заседанието на съвета днес? You, Благодаря, господин Ховит. Сега господин Демес Макер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Вемо. Най-напред искам да се спра на положението в Украина и да ви задам някои въпроси. Вие казвате, че смятате, съветът смята, че трябва да подем инициатива отново по отношение на бежанците. Има стотици хиляди вътрешно разселени, състои много голям брой бежанци Разбира се, статистиката не е точна, но а, имаше през лятото хиляди, хиляди в, от Донбаския регион. И а, на място положението беше а, много тежко. А, идва зимата и как а, какво се прави е, за тези хора в навечерието на една много трудна зима? Е, има, има опасност тези хора да тръгнат насам. Е, какво смята да направи съвета и какви конкретни мерки смята да вземе? Какви мерки ще бъдат приети? Може ли да дадете примери, например, конкретни за подобни мерки? А сега по отношение на Крим отхвърляме неговата анексия, но също така има економически мерки, които бяха взети. А какво е положението? На мястото за правата на човека, тяхната защита, всичко това е в много деликатно състояние. Говори се за заплахи, говори се за изчезване на хора Предполагам, че сте разговаряли по тези въпроси и бих искал да получа някаква информация по този въпрос. И какви мерки ще се вземат във връзка с това? А, говори се също така за нови економически санкции срещу Русия. Още не е решено нищо окончателно, но смята ли съвета, че сегашните мерките предприяти сега са достатъчни, че те са балансирани и че може с помощта на тези мерки да се принуди Русия да вземе една по-конструктивна позиция. Какво смята съвета по този въпрос? Благодаря, Марк. А сега Едуард Кукан. Едуард, имаш думата. Благодаря, господин председател, господин генерален секретар. Много благодаря за вашата презентация. Вашият трес подход ценя високо. Сега да се спра накратко на Босна и Херцеговина. радвам се, че съветът е отделил а, внимание на инициативата на германският и британският външни министри. А, а, това е много важна нова инициатива. В нея се съдържат много оригинални нови идеи нови условия, като се има предвид а, а, отдавна съществуващото състояние на нещата там. И а, като се а, тази инициатива се приема много сериозно и ще бъде използвана в бъдеще. По отношение на Босна и Херцеговина, смятам, че трябва енергично да обясним на тези страни, че това е една нова възможност за тях, нещата да се придвижат напред. И именно така трябва те да гледат на тази инициатива на двете страни, която аз мисля, че е, е, е показва доста е, добри, добро въображение по отношение на идеите, които предлага и дали ще може да помогне да се потикнат да се потигне Босна и Херцеговина, потигне Босна и Херцеговина да отиде напред. Не знам какъв език трябва да използваме, за да обясним колко сериозно е положението там и желанието, голямото желание на Европейския съюз да помогне на Босна и Херцеговина. А, вие казахте нещо, което звучи а, насърчително, а, но ще може ли да се приложи то на практика? Благодаря. Благодаря, Едвард. А сега стоя Гомеш. А, а, господин Вимон, радвам се да ви видя пак. Искам да ви попитам две неща. Ставаше дума за посещението на върховния представител Душа Магирини в Газа. А, смятате ли, че има някакво това, което тя видя в Газа, разговорите, които тя води там, им ще имат някакво въздействие върху положението. Очаквате ли от това да следват някакви конкретни действия, като пример признаването на Палестина, на палестинска държава? И смятате ли, че това ще бъде част от процес, която госпожа Могерини е инициирала със своята своето посещение и разговорите в Газа. Втори ми въпрос се отнася за Либия. Знаете, предизвикателствата свързани с съдебното решение. Знаете за опитите на представителя на ООН да спомогне за национален диалог там. Но не само институциите, но страните членки като че ли отказват да действат заедно по един координиран начин. Но изправени сме пред сериозна заплаха, която се отнася не само за гражданите на Либия, но се отнася и до самите нас. Много скоро ще видим там представители на исламска държава а, да действат там и това ще бъде усетено в Малта, ще бъде усетено в Тунис. А, и а, още сега има такива спорадични прояви. Какво мислят страните членки? мисля, че те изобщо като че ли не ги е грижа за всичко това. Благодаря, госпожа Гонес. И последен колегата Миланов. Благодаря, господин, благодаря, господин председател. А сега първо за Украина. Да кажа първо нещо в, в, в, в връзка с, с срещата в Бризбен. Господин Путин е бил там. Както знаете, там е имало военни, руски военни кораби. Казват, за да пазят господин Путин. Второ искам да попитам. Разбирам от, връзка с действията на госпожа Могерини, че Европа иска да поеме по-активна роля в това отношение. какъв формат може да бъде използван? Защото тристранната контактна група може би е в състояние да изиграе някаква сериозна роля, но до сега не виждаме резултати. Отцепниците като че ли не са готови да направят положителни стъпки? Какво смятате, че може да се направи във връзка с това от съвета? una posición muy poco equilibrada, porque de hecho es un... но във всички случаи тук като че ли липсва някакво единство. разбира се, отцепниците а, едва ли може при тях да се говори за някакъв баланс. Знам какви, знаете какви усилия бяха направени, за да се поднови мирният процес в Близкият изток. Какво какъв е резултата от посещението на госпожа Могерини е, и разговорите, които се води там? Дали ще може преговорите да се подновят? Аз съм е, е, скептичен по, отношение на развитието на нещата там, но би било интересно да чуем какъв е резултат от нейната дейност. Благодаря, колеги. вече е почти 7 часа. Цял ден а, Цял ден работят преводачите, може би най-много 10-15 минути още може да си позволим. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. За въпроса за Украина. Няколко колеги подчертаха, че съветът настоява за добро управление. Това наистина е така. Това е заложено в заключенията на съвета. Даже комисар Хан подчерта факта, че чрез поразумението за асоцииране има ясно, ясен ангажимент към реформи. Необходими са пътна карта за тези реформи. Те ще обхващат енергийния сектор, борбата с корупцията, администрацията и така нататък. От всички държави членки бе изразено мнението, че е необходим подход, който да подкрепи Украина дори финансово. Ние го сторихме, ние ще го ние сме готови да го направим и в бъдеще, но трябва да има напредък по отношение на реформите в Украина. Имаше много силно послание, заложено в заключенията, и мисля, че това е много явно. Много ясно това се видя в дискусията. На въпроса за нелегалните сили и противоречието. Дали има противоречие в е, днешните заключения? Мисля, че нещата са в унисон, т.е. Е, сегашните заключения и предишните заключения на съвета. Има нелегални сили, те трябва да бъдат изтеглени, това го повтаряме, ние настояваме това да се случи. И вие сте забелязали сигурно, че това, което се случи в Преспан, господин Путин казваше, че не иска да има замразени конфликти в източна Украина, не иска да заплашва териториалната цялост на Украина. И от държавите членки е изразено желание да се провери доколко тези изявления са искрени, дали това е нещо, на което ние може да стъпим, дали може на тази база да развием нов диалог с Русия. Това може да се случи само ако се спазва Минския протокол, т.е. това са две страни на метала. на въпроса за това какво да направим по отношение на формата. Ще направим това, което е най-доброто за стабилността и безопасността. Ще работим на двустранна, основа заключенията на днешното заседание, държавите членки се обединиха около становището, че те трябва да са по-видими в всички възможни решения на кризата, на, за решение на кризата. Украина, сепаратистите, Русия – председателят на ОИСР. Всички те са части, представители в групата, но идеята е да се види как Европейския съюз може да допринесе, така че всички тези заинтересовани лица, страни, да подновят преговорите. Защото за момента тристранната група успя да отбележи напредък и да, при, да приложи много от решенията в, от Минския протокол. Тоест въпросът е сега да подновим дипломатическите усилия. Има един формат, в който Европейския съюз участва. Това е формата от Женева. Имахме до момента само едно такова събитие на 17 април Штатите, Украина, Русия и Европейския съюз. Госпожа Аштън присъства на това заседание, но няма но няма второ заседание, защото Русия каза, че искаше сепаратистите да участват в такова заседание и от тогава няма, допълни... няма последващо заседание. Трябва да видим в какъв формат да се заседава по-нататък. Така или иначе, външният представител, върховният представител ще продължи да обсъжда въпросите на двустранни начала с заинтересованите страни. По отношение на броя на бежанците, порядъкът е <clears throat> взет около от Обединените нации. Около 300-400 хиляди бежанци се придвижват към а, Западна Украина и към има други, които се придвижват към Русия, региона на Рас, Ростов. С наближаването на зимата, хуманитарната помощ ще е все по-важна. Европейският съюз е един от основните донори на хуманитарна помощ. Ние се опитаме да сме полезни. Червеният кръст действа, агенциите на ОНЕ действат на място, хуманитарни агенции от държавите членки действат там също, така че има дейност, но може би ще трябва повече усилия. Много от бежанците, които се придвижват към Западна Украина, те успяват да бъдат обхванати от е, частни мрежи, от роднини. Роднини им помагат, но и това е проблем. Сега по отношение на Крим. Там е, се нарушават човешки права, правата на татарите. Следим ситуацията от последните месеци и е, ние решихме чрез санкции срещу Крим да се опитаме да повлияем за благотворното разрешение на конфликтите. Сега санкциите по принцип те постигат определени цели – министрите приеха факта, че всъщност не само настоящите проблеми, економически проблеми на Русия а, са част от резултатите на санкциите, те са също така резултат от падането на, пет... на цените на петрола. Те се оказаха доста негативно влияние върху руската економика цените падат, рублата също. Ще следим ситуацията и ако трябва, ако се случат драматични събития, ние ще прибегнем отново до този инструмент. Сега за Босна. Някои от вас подчертаха, и спадо справо, че това е стъпка в правилната посока. Мисля, че заключенията днес са ясни. Документа, документът от Обединеното кралство и Германия беше полезен, но имаше и предложение от Харватия преди няколко месеца. Страните от Бенелок също дадоха идеи. Въпросът е всичките тези идеи да допринесат за придвижване напред. Ясно беше, че трябва да направим нещо. Ясно беше, че трябва да поемем инициативата по този въпрос. Той не бива да се забравя. И освен това, нашите условия или начина по който те бяха поставени, мисля, че той беше правилен. За Палестина. Това, което каза върховният представител след посещението си в Палестина, беше следното. Ситуацията в Газа остава драматична, независимо от споразуменията между израелските власти и агенциите на ОНЕ. Възстановяването на Газа се случва много бавно. Една от причините е че не всички споразумения се спазват и се прилагат. Една от основните цели беше да се позволи на палестинските власти да се върнат на територията на Газа и да възвърне доверието си на място. И това не се случва заради разделението между палестинските власти и Хамас. Пропаста е все още много голяма и за момента се вижда, че трябва много да, още усилия да се положат за закриването на тази пропаст. Какво може да направим? Да продължим диалога с американците. Джон Кери мисли за възобновяване на инициативата за квартета, разговорите в рамките на този формат за дискусии с арабски страни от региона, които да поемат инициативата от 2002 година, плана от Бейрут – това може би ще е интересен начин за постигане на напредък. Това е което смятаме да направим, да говорим с е, тези партньори и да видим къде Европейския съюз може да е полезен и да играе ключова роля, важна роля в региона ситуацията не се движи, може би, в най-подходящата посока, но може би така ще успеем да предотвратим повече трудности и повече насилие. По отношение на признаването. Държавите членки тук трябва да имат водеща роля. Някой решения могат да се различават. В моята страна ще има решение, например, през, следващ, през следващите няколко седмици от Народното събрание от Сената, но това не значи, че правителството ще е, предприеме непосредствени мерки. И това въжи за други страни също. Това изпраща силно политическо послание което всъщност е послание от националните парламенти. Сега за Европейския парламент, е, е, съюз ние нямаме компетенции тук. Не може да се меси, но поне може да направим най-доброто. А именно да следим ситуацията в националните парламенти и да видим какво може да се направи на място, как, да видим какви са най-подходящите инициативи. За Либия. Това беше, може би, един от последните въпроси. Госпожо Гомес, Гомеш, е, държавите членки разбират какво се случи и аз съм много загрижен от това, което се случва там. Има специален представител Бернард Тилиоан. Той се опитва да генерира разумни идеи. Поради огромното насилие в Либия, трябва да признаем, че мисията не бе предвидена за такова предизвикателство. Не може да се направи много, прекалено много. Важното е да има граничен контрол. Повечето от посолствата са в Триполи. един от посланиците, на него му беше казано, че той трябва да напусне страната. Нашето представителство е също там. Това е ситуацията. В наш интерес е да действаме разумно и съгласен съм, става дума за нашата безопасност, директна и недиректна сигурност. See How, um, Egypt, for instance, Chad, Niger,